Good afternoon, everybody. Добър ден, колеги. Надявам се всички сте се починали добре през обедната почивка, поне аз успях. За някои от членовете така времето е доста натоворено повече колеги ще се прединят, присъединят към нас малко по-късно, но позволете ми да приветствам нашите уважаеми колеги и изтъкнати експерти и всички участници. Добре дошли на нашето публично изслушване по Европейската гражданска инициатива. Това изслушване се организира от нашата комисия по петициите, която аз председателствам, както и комисията по конституционни въпроси, председателствана от Данута Хюбнер. Ще ви предоставя малко практическа организация, е, информация. Превод се предлага на всички официални езици на комисията, с изключение на хърватски, чешки, естонски, латвийски, литовски, фински и словенски. Моля ви, имайте предвид, че това изслушване а, е, ще се излъчва в, по интернет, така че имайте предвид какво говорите от време на време. Днес ще разгледаме предложението на Комисията за нов регламент по Европейската гражданска инициатива и ще обсъдим до каква степен е необходимо а, да се отчетат или ще бъдат отчетени интересите на всички заинтересовани страни и граждани. Както повечето от вас вече знаят, прегледа на законодателната рамка по тази инициатива се очаква от доста време. Този регламент е, е, се натъкна на доста затруднение при неговото прилагане от момента, в който влезе в сила през 2012 година. И разбира се, много грешки а, е, и трудности бяха а, открити а, по време на, а, на етап регистриране на граждански инициативи. А, имаше доста случаи пред европейски а, съдилища. Комисията а, с оглед на това реши да направи преглед на регламента, който се оказа, че се бил твърде рестриктивен и ограничаващ. Имайки предвид този контекст, нашите две комисии по петиции и конституционни въпроси приветстват усилията на комисията за преглед на регулаторната и процедурната рамка на Европейската гражданска инициатива ЕГИ, като идеята е новите процедури да бъдат по-достъпни и по-ефективни за публично участие в европейската политика. Това са моите коментари като уводни бележки, преди да преминем конкретно към нашата работа. И искам да пожелая на всички нас един плодотворен дебат. Най-напред бих искала да представя нашите оратори. Господин Мартен де Гроут, който е координатор на кампанията ЕГИ, господин, а, е, госпожа Лиза Ерони и от Центъра за подкрепа и господин, господин Оркан, който преподава в университета в Ливърпул. Господин Дегрот от НПО кампанията е, Европейска гражданска инициатива и ви моля да спазвате времето за изказване. 10 минути за всеки от вас. Имате думата. Много ви благодаря за поканата. Аз съм координатор на кампанията ЕГИ. Това е НПО, което работи вече 15 години. Идеята е да се ЕГИ да бъде една плодотворна и успешна а, инициатива, като ние следваме принципите за приобщаваща и а, демокрация и а, демокрация на участието. За нас е важно договорите да бъдат познати и след това да бъдат спазвани. В момента се намираме в един много важен а, обрат и се надяваме парламента да ни помогне да спасим европейската инициатива от бавно загиване. Уверени сме, че вашата роля на вашия парламент, с е, който има пряк мандат от европейските граждани, ще бъде изключително важен. Гражданската инициатива е чудесна възможност да подебем този дебат, особено преди а, европейските избори. И ние сме убедени, че Европейският парламент може да изиграе водеща роля. Този инструмент да се използва навсякъде много градивно. Аз ще ви представя какви са нашите идеи, какви са проблемите. Освен това ще а, а, се спра на оценката на а, предложението на комисията и в заключение ще ви представя нашите предложения, които се надяваме да подобрят предложението на комисията. Най-напред ще ви представя а, какви са проблемите, които ние виждаме към момента. Първо ще се спра на основните дати. 69 граждански инициативи вече са започнали, 48 от тях са регистрирани и само 4 от тях са минали през целия етап и официално са допуснати и прияти от Европейската комисия. Има предвид успешни регистрирани, имайки предвид броя на подписите. 2, 8 и 9 милиона съответно с, подписи са събрани. две трети от тези подписи са от тези четири граждански инициативи, които са успешно регистрирали. и съответно през, това, това стана през 2013 година, а през последните 4 години имаме само един значителен успех на гражданска инициатива. И е важно да знаем как, как се развиват тези граждански инициативи, тези четири успешни граждански инициативи, имайки предвид европейския ландшафт. Две от тях бяха отхвърлени от комисията една от тези отхвърления е нашето НПО. А останалите две бяха положително одобрени от комисията. И комисията е обещала за тях да предвиди предложения, както и последващи действия през тази година. Ето това е историята, която ни представя комисията. Кои са отговорите, които получаваме от организаторите на тези инициативи, тези две инициативи, които комисията е одобрила? Тоест, ние получаваме различна информация. Едната от тези инициативи е спрей, спрете глифозата, стоп глайфозет. И ще цитирам. Комисията се опитва да по един прозрачен, с много прозрачни предложения да спре инициативата Спрете глифозата. Така че има доста, а, а, а, доста различия между това, което представя комисията и това, което а, се появява като информация, публична информация в а, медиите. Така че комисията има едни разбирания за успех а, гражданските инициативи и други. Нека сега да предложа с, предлож, продължа с предложенията. Ние сме изготвили 12 предложения за реформа на Европейската гражданска инициатива. И ние сме посочили кои от тези предложения вече са отчетени от дейността на комисията или са взете предвид в новото предложение на комисията. Значителни усилия са положени процедурите да бъдат по-опростени и лесни за ползване. Три въпроса са свързани с политически характер, но те не са отчетени от предложението на комисията. И аз ще се спра именно в по-нататъчното си изложение върху тези страни, които не са отчетени от комисията. Първо въпроса за приложното поле на гражданската инициатива. Пред комисията ще предложи на съвета да измени договорите. А, а този инструмент за гражданска инициатива е в приоритета на комисията. Така че комисията трябва да погледне по-широко на а, законодателния акт и като подготвителен акт а, да а, се подготвят измененията, които да бъдат одобрени от а, съвета и съответно да бъде прият нов законодателен акт. Само по този начин ще постигнем пълна, пълния демократичен а, а, а, потенциал. Тоест, а, трябва не само съвета, но и гражданите да бъдат включени. Това ще бъде гаранция за по-голяма прозрачност. Един друг съществен въпрос е как гражданската енергия може да бъде мобилизирана, как гражданите могат да се сдружават и да имат политическо въздействие. И с оглед на това ние поглеждаме към вас, Европейския парламент, и смятаме, че вие може да играете значителна роля в последващите действия при успешните ЕГИ граждански инициативи за да подготвяте, например, доклади за тяхната дейност, е, те да бъдат гласувани на вашите пленарни заседания и съответно изпращани на комисията. Според нас това е много, важно, много важен въпрос, когато говорим за успешните граждански инициативи. Освен това, националните инициативи също трябва да се включат повече. Липсата на държавите членки е, е очевидна в целия този е, цикъл, жизнен цикъл на граждански инициативи. Държавите членки са тези, които е, блокират, например, по отношение на инициативата Стоп, спрете глифозата. Така че националните парламенти също могат да бъдат поканени да участват, например тук в а, вашите публични изслушвания, когато става въпрос за успешни а, граждански инициативи, те също а, да, да се изказват тук, също да биват поканени при вас и да се отчитат. Освен това, ние смятаме, че успешните граждански инициативи представляват обаче много а, голям, малко мнозинство. а, а, европейските институции, Европейската комисия би следвало да знаят какво гражданите мислят за тях. Да речем 100 хиляди граждани от всички държави членки или 100 представители от всички държави членки могат да бъдат поканени и те да участват в успешна гражданска инициатива и съвместно да разработят предложения към комисията. Трябва да укрепим на следващото място политическата отчетност. И за целта е важно да се изготви такъв механизъм и това е становището на Европейския съд. Такъв механизъм в момента не съществува. А, особено когато говорим за успешни граждански инициативи, те трябва също да а, а, следват принципа за отчетност. Тази политическа отчетност следва да се прилага навсякъде. Може да се организира а, друго публично изслушване. След а, комисията а, представи своя проект, комисията може да представи своето решение и съответно организатора на гражданска инициатива може да покани всички заинтересовани, представители на заинтересованите страни, да, които да задават въпроси, да продължат дебата с комисията и разбира всички заинтересовани страни. Това са пете най-основни предложения за подобрение. Благодаря за вашето внимание. Благодаря ви, че бяхте наистина много прецизен и се придържате към времето. Мисля, че всички можем да спазваме а, времето, за да изслушаме, да имат възможност всички да се изкажат. Госпожа Лиса Лирони има думата сега. Благодаря ви, че ми давате възможност да представлявам европейската услуга за действие на гражданите. Аз отварям за ЕКАС. Ние сме НПО, което от 27 години вече работи в Брюксел. Ние овластяваме гражданите, за да можете да упражняват правата си в Европейския съюз. Едно от правата на гражданите разбира се, е, включва и участието в процеса по вземане на решение на Европейския съюз по смисъла на член 11. Днес ще ви представя нашата позиция по регулаторната рамка. Ще ви кажем това, което дава добри резултати за а, нас, идеи, които според нас е важно да бъдат приети, както и малко обратна връзка във връзка с гражданската инициатива. ЕКАС, както и кампанията за гражданската инициатива, още от а, самото начало имаше за цел да се подобри този а, уникален транснационален инструмент на европейско равнище. Имаме център за подкрепа, който работи с а, Международния институт. Целта ни е по неофициален път да подкрепим гражданите, които се опитват да използват този инструмент. Фактически ние подкрепиме организаторите на гражданските инициативи, като предоставяме а, правни съвети, преди те да се обърнат към Европейската комисия за регистрация на инициативата съвет по отношение на комуникацията, а също даваме възможност за предоставяне на такива консултативни услуги и отвъд границата на тяхната държава. Ние в ЕКАС отговаряме най-вече за предоставянето на правни съвети, безплатно, разбира се, за гражданите. Използвам минало време, защото в момента ЕКАС е в консорциум и работи с Европейската комисия по разработването на новата онлайн платформа за сътрудничество. Това е пилотният ни проект за тази година и в края на презентацията ще се опитам да ви обясня защо смятаме, че а, това е важна инфраструктура и за организаторите на гражданската инициатива. Междувременно бих искала съвсем накратко да направя общ преглед на а, прегледа на регулаторната рамка. Като цяло сме удовлетворени от предложението на комисията. Директорът ни Каракова през 2016 година изпрати становище като част от платформата REFIT относно подобряването на гражданската инициатива. Тогава становището бе прието на платформата Рефит като едно от официалните становища, които трябва да се включат в работната програма за 2017 година. За тези от вас, които не познават платформата Рефит, тя бе създадена с цел по-добро законотворчество, първият заместник председател Тимерманс е отговорен за нея. Ние бяхме доволни, защото комисаря взе предвид 6 от нашите предложения за подобряване на гражданската инициатива. Малките недостатъци, които откриваме, са в първата част относно теста за допустимост. Така, например, радвахме се, че се изисква повече правна помощ за организаторите на гражданска инициатива. Има се и правно основание за това, но пък не бяхме сигурни какво точно означава, защото нямаме определение. Така, например, не е ясно какво означава очевидно извън правомощията на Европейската комисия, правните участници не са достатъчно добре определени. Така че смятаме, че се нуждаем от повече яснота, за да може организаторите на гражданската инициатива да знаят какво могат да предлагат и какво не. Относно изискванията за данните. Удовлетворени сме. Една от причините организаторите на гражданската инициатива да не харесват инструмента е, защото той е трудно използваем. Гражданите трудно имат достъп до него и затова смятаме, че ако опростим и хармонизираме изискванията за данните от страна на държавите членки и ако възприемем единен подход при събирането на данните, то тогава ще успеем. В това отношение предложението на Европейската комисия предлага хармонизиране на изискванията за данните. Така, например, от 13 формуляра броят им ще бъде сведен на 2. Това ще позволи на европейските граждани да подпишат петицията на базата на националността си, така че по отношение на изискванията за данните определено има подобрение. По третата тема Удовлетворени сме, че гражданските комисии ще могат да бъдат юридически лица. Това е много важно за организаторите на европейски граждански инициативи и виждаме, че сега имаме предложение в това отношение, което е значително подобрение. Имахме проблеми с а, периода от 12 месеца за събирането на подписите. Една година е малко време за събирането на много подписи от 7 държави членки. Предлагахме срока да се удължи на 18 месеца или да има някакъв буферен период. Комисията предлага 3-месечен буферен период между деня на регистрацията и деня на започване на събиране на подписите, така че това предложение е добро според нас, и то трябва да бъде подкрепено от парламента. Петата тема е свързана с онлайн събирането на подписи. Както виждате, комисията предлага през 2020 година да има един постоянен безплатен сървър – Добре е, че няма да има изискване за сертифициране при събирането на подписите е, за националните компетентни органи. Така че и това е голям плюс, който трябва да подкрепим. На последно място повишаване на осведомеността или комуникационната стратегия на комисията. И в това отношение се предлага повишаване на осведомеността на гражданите. Те трябва да бъдат запознати с съществуването на тази инициатива, но трябва да бъдат разработени и насоки при използването на този инструмент за организаторите на Европейската гражданска инициатива. Надявам се, че парламента ще подкрепи всички тези предложения. Подкрепям казаното от колегата Мартен, който заяви, че в момента гражданите по-скоро са фрустрирани от етапите, които идват след лансирането на гражданската инициатива. В договора ясно е разписано, че гражданите могат да приканят комисията. Думата приканят е ключова. Не можем да накараме Европейската комисия да а, направи законодателно предложение. Но пък в член 11 се говори за законодателен акт. Друг е въпросът какви са политическите действия и законодателните актове, които може да възприеме Европейската комисия. Бихме искали да подчертаем, че има два типа законодателни актове. Едните са правно обвързващи законодателни мерки. Трудно е гражданите да могат да инициират такива законодателни актове. Още повече, че дори Европейския парламент не може да постави началото на законодателно предложение още по-трудно е за един милион граждани да го направят. Но все пак се дава възможност за иницииране на друга форма на законодателни мерки, които не са правно обвързващи. Това са становища и препоръки към европейските институции. Смятаме, че Европейския парламент също би могъл да настоява за задължителни незаконодателни мерки, това ще изпрати силен сигнал и ще покаже, че европейските граждански инициативи могат да доведат и до конкретен резултат и че на тях се гледа на сериозна страна на институциите. Съгласна съм с Мартен също така, че Европейския парламент би могъл да играе по-силна роля по отношение на Европейската гражданска инициатива, която е набрала 1 милион подписа. Добре е така, например, Европейския парламент да организира система на гласуване всеки път, когато се постигне прага от 1 милион подписа за определена гражданска инициатива и тогава вие като представители на гражданите можете да вземете решение. По този начин ще се засили гласа на гражданите и ще стане ясно, че техният глас се чува от а, пряко избраните от тях депутати. Заключение. Ние също смятаме, че е важно да се вземе предвид допълнителната инфраструктура за организаторите на гражданска инициатива. В това отношение подкрепяме онлайн платформата за сътрудничество на Европейската комисия. И преди, преди да премина към следващия слайд, бих искала да кажа, че европейските институции като цяло не трябва да забравя, че гражданското общество и неговите организации са посредници между европейските граждани и европейските институции. Ние сме тук, за да подкрепим европейските институции, дори и понякога да ви критикуваме. Ние наистина се опитваме да играем ролята на посредник и да обясним на гражданите, че вие вършите добра работа, и ние просто се опитваме да помогнем. Това е последния слайд във връзка с онлайн платформата за сътрудничество. По този начин може да видите начина по който Европейската комисия се опитва да осигури помощ. Тази платформа ще е на разположение на организаторите на гражданска инициатива и на гражданите като цяло. Когато някой иска да инициира гражданска инициатива, той има възможност да подложи инициативата на обсъждане, да се свърже с други партньори, които да му позволят да се организира гражданската комисия. След това се прави един неофициален тест. Ние предоставяме правна помощ, консултантски услуги. Искрено се надяваме, че чрез тази платформа ние предоставяме един ясен инструмент на гражданите, така че повече хора ще инициират гражданска инициатива. Благодаря. Very informative. Благодаря, госпожо, госпожо Лирони. Имаше много информация във вашата доклад и нашия трети докладчик е господин Джеймс Хорбун който преподава право в университета в Ливерпул. Благодаря ви, благодаря, че ме поканихте. Ще се опитам да не преповтарям казаното от предишният оратор. Искам само да добавя следното. Подобен инструмент Подобен инструмент ЕГИ няма нужда да бъде представен тук. Необходимо е обаче да се направи всичко възможно за макс... максимално използване на неговия а, потенциал отвъд а, а, обхвата на направеното от комисията предложение. Ще се опитам да се спра на някои от юридическите аспекти на предложението направено от колегите. Правните аспекти на направеното предложение. като по този начин допринеса към дебата. Каква е целта на ЕГИ? Сега, аз мисля, че всички знаят, но би трябвало да може би да, да се наблегне на това, че Европейската гражданинска инициатива има за цел да разгърне обществения дебат и да спомогне за а, изпълнението на политиките на Европейския съюз по силата на член 14 от договора. Гражданската инициатива е нещо повече от петиция, нещо по-различно и същевременно е и по-различна от другите форми на участие. Сега, промените, реформите. В основния въпрос, когато говорим за реформата, е следната. За какво, какво искаме да използват гражданите, Европейската гражданска инициатива, само за да се разшири дебата ли или за да участват по-активно гражданите в целия процес на вземане на политически решения. Спятам, че един от, една от целите на реформата е самата инициатива да е по-лесна, по-достъпна, по-лесно осъществяема. Ще се спра първо на някои от правните аспекти. Регистрацията или първата кречка в целия процес. Регистрацията трябва да бъде колкото се може по-обширна цялото понятие, защото е рестриктивно тълкуване на понятието регистрация само ще ограничи броя на участващите в инициативата граждани. Самата процедура трябва да е много проста. Трябва трябва да има а, а, възможност а, инициаторите да получават помощ, но въпросът тук е дали комисията трябва да играе ролята на институционен ментор в случая. Тъй като може да има в един момент някакво противоречие между правните и политическите компоненти или аспекти. Комисията като, като цяло признава, че допустимостта трябва да, да, да, да почива предимно на правни понятия, а да няма политически или идеологически е, е, възгледи, които да предоминират. Е, За това е необходимо да има един автономен орган, който да извършва самата регистрацията. Сега, вторият, е, вторият етап, етап е на е, подаване. Тук може би реформата на цялата процедура а, е най-важна и мисля, че и допълнителни промени биха били уместни. А, тук в, в този а, отрязък се включват сроковете, броя на подписалите инициативата и така нататък, за да може Европейската гражданска инициатива да бъде истински инструмент. То гражданите трябва да може да бъде използван в, в момента, в който е необходим на гражданите а, и същевременно да може да се а, използва като а, инструмент за противопоставяне на а, законодателната инициатива на Европейската комисия. А, има различни опции, които може, могат да разширят демократическите правомощия или последиците от тези правомощия на, съответни, на, на Европейската гражданска инициатива. А, ако комисията реши да, из, да излезе с, с законодателно предложение, то, то, то тогава наистина ще има възможност за изясняване на, а, твър, на известен брой аспекти на самата инициатива. Като разбира се, това в никакъв случай няма да ограничи правото на инициатива на Европейската комисия. Комисия Комисията обаче ще може да, продъл, да, да продължи да отказва, да речеме, реги, реги, регистриране или да откликне на предложение, съд, съдържащо се в Европейската гражданска инициатива. Но, но като, като, като цяло въвеждането на презумпция за почиване на правни правила ще даде допълнителна възможност и ще разгърне е, участието на гражданите в самия процес на взимане на решения. И... По, по, по, по този начин ще се легитимират до голяма степен на различните аспекти на политиките на Европейския съюз. Също така участието, демократичното участие, Мартин предложи много да различни форми, като семинари, платформи, комисии, центрове и така нататък. И Третия начин иници, инициаторите да участват в процеса на взимане на решение е те непрекъснато да участват в, в диалога и в проследяването на развитието на гражданската инициатива. Възможно ли е да, бъд, да бъдат изменени договорите. Да, по принцип да. Но тук може тук може да се е, изтъкне аргумента, че Европейската гражданска инициатива може да бъде използвана за, внас, за внасане на изменения в договорите. Член 48 дава възможност на комисията да предлага изменения в договора. На договорите. Сега, предложението за, за изменение на договорите трябва по принцип е, да бъдат с цел по-доброто приложение на е, договорите ли. Е, така че тук Европейската гражданска инициатива би могла да спомогне за промяната на договорите с цел по-добро изпълнение на известен е, на известни политики на, на Европейския съюз, залегнали и проистичащи от е, договора, като например е, установяването или разгръщането на някои от ценностите. И имаме няколко случая в които решението на комисията да не регистрира е, инициативи е, е, е било успорено. А, много, много, многократно се споменава и ТТИП, както и други неза, незаконодателни актове, които също а, са били успорвани. в съда в своите решения е наблегнал на демократичната е, целенасоченост е, на Европейската гражданска инициатива, но същевременно е, участието на гражданите в процеса на вземане на решения в никакъв случай не може да се противопостави на и на начина по който са опълномощени съответните институции. А, сега ще дам думата на господин Валеса, който е нашия докладчик от името на комисията по този въпрос. Благодаря, госпожо председател. Питам се, дали това предложение на комисията в действителност отчита всички критерии да подобри процедурите за допустимост на гражданските инициативи, за да могат те да бъдат действително повече инициативи да бъдат регистрирани и съответно успешни. Тоест, питам се дали е достатъчно това, което комисията предлага към момента. Моето впечатление за гражданското общество е следното за това, че комисията не отчита всички фактори. Не знам, искам да се обърна към вас, ораторите. Смятате ли, че комисията предлага достатъчно? Искам да чуя вашето виждане. Знам вече позицията на комисията. Благодаря ви. От комисията АВКО. Господин Шепфлин, имате думата. Да, благодаря наистина, че ни поканихте да участваме съвместно с вас тук в, в това изслушване. Благодаря на тримата оратори за техните ясни виждания. Искам да споделя следното. Към господин Джеймс Орган. Политиката за изпълнение, разбира се, е много важна, но мисля, че е много важно да си всички да си даваме сметка за това, че съществуват също така различни виждания по отношение на политическата култура. Например, броя на а, подписите. Едно е да имаме 100 или 1000 или 1 милион подписа. Това е въпрос на виждане. Но и в трите презентации ми направи впечатление, че е, е подчертавате въпроса за независим орган, който да разглежда заявленията. И от гледна точка на демократическата е, теория, това е много съществен въпрос, свързан с върховенството на закона, на личността, наличието на независим отговор, орган. Дали е възможно създаването на такъв? Може би е хубаво да насърчим комисията да помисли в тази насока. Защото тя държи де-факто монопола върху гражданските инициативи е една сива зона, в която е доста сива, обаче. Така че, възнамерявате ли да направите нещо? Повече инициативи да излязат от тази сива зона. И за целта се нуждаем от политическа воля. Политическа воля, разбира се, на първо място от страна на комисията, не само в мандата на този парламент, искам да заявя това и на... Ми се струва, че комисията сякаш не възнамерява а, да създаде този инструмент по-ефективен, действително да заработи на практика. Така че с нетърпение очаквам вашите отговори. Да, благодаря ви. Интересни бяха тези е, въпроси. Мисля, че е време сега да дадем възможност на нашите гости да отговорят на въпросите. А след това е, колегите ще имат възможност за други въпроси. Съгласни ли сте? Аз ще започна с отговорите. Благодаря за въпросите. Ще се спра на два от тях. Първо, допустимостта на инициативите и дали комисията е правилният орган, който да извършва анализа за допустимост. Става въпрос за чиста правна оценка на допустимостта. Комисията е права в това. но комисията взима решение и по политическите последствия. Тоест, става въпрос за чисто правна оценка, но не бива тя да бъде смесвана с политическото решение. Тоест, това са две роли, така да се каже. Не знам дали бих го описал това като политически конфликт на интереси, но комисията изпълнява и двете роли. На фаза регистрация трябва да се направи преглед на правната допустимост и съда е този, който се изказва. например, това беше случая с, с Брексит. Но относно последващата фаза не съществува механизъм за отчетност. И парламента е органа, който може да разсъждава върху този въпрос след като излезе комисията с решение, кой анализира дейността на успешната инициатива. И по втория въпрос, а именно каква е целта на една гражданска инициатива, например повишаване на осведомеността, изпълнение на целите, но това е всичко. Може би и за организаторите, и за гражданите би било по-привлекателно да инвестират повече енергия, ако те са наясно, че със своята инициатива могат да постигнат нещо в политически план. Затова бих искал да се обърна към вас, към Европейския парламент, да организира дебат по темата. Но не само дебат, а просто да се а, превърнат тези дебати в инструмент, за да а, се чувстват полезни европейските граждани. Okay, so thank you for your questions. Um, first of all... Благодаря за въпросите ви. Първо по въпроса за така наречения конфликт на интереси. Напълно съм съгласна с Мартин и в миналото сме виждали Решение на съда, който се опитва да промени резултата. И това е проблем. Комисията е правилният орган, който а, може да прецени дали гражданска инициатива може да бъде регистрирана или не. Към момента вече комисията предлага нов, нов, нова рамка, която е подобрена Имаше един-два въпроса в предложението, които според нас не бяха съвсем адекватни, но комисията излезе с едно доста подобрено предложение, най-вече по отношение на регистрирането на гражданските инициативи. И смятаме, че разбира се, това дава много по-голям шанс за повече европейски граждански инициативи да бъдат регистрирани. Ние, например, с нашата платформа можем да предоставяме правна консултация, тъй като комисията не предоставя официална такава правна подкрепа. Ние в нашата платформа работим с юристи ние съответно си сътрудничим с комисията да подпомагаме организаторите на граждански инициативи да регистрират своите идеи, своите предложения. хубаво е да има и трета страна, не само комисията, която да преценява допустимостта на съответните предложения. Разбира се, че е, тези инициативи могат да бъдат разглеждани като инструмент за увеличаване на осведомеността на, в цяла Европа. Ние разполагаме, разбира се, с национални инструменти и можем да задълбочим сътрудничеството между държавите членки и между гражданите да работим за една европейска цел. Посланието е много силно. Имаше много критики по Европейската гражданска инициатива. Но когато ние подкрепяме организаторите, ние ясно им обясняваме какво могат да постигнат и какво не. Повечето от тях казват, знаем, но въпреки това искаме да създадем инициативата, защото това е много мощен инструмент. И това е много важно. Нека да не го пропускаме това. Има, има граждани, има организатори, които посредством Европейската гражданска инициатива изразяват своите послания. И а, Трето, да поканим комисията. Разбира се, тук става въпрос не само за комисията, тук става въпрос и за политическата воля на държавите членки и на политиците по принцип. Виждам доста сериозен потенциал за Европейския парламент. Парламента да заеме своята роля, да покаже е, на комисията, че е, евродепутатите могат да бъдат по-ангажирани по тази тема. Да, благодаря и аз за зададените въпроси. Аз също искам да започна с политическата воля. Политическата воля най-напред от страна на комисията. Тя е много важна. Комисията, е, разбира се, е така необичаен орган за а, инициативи. няма друг подобен орган по света. Доста необичайен е. Що се отнася до регистрирането на а, а, инициативите и а, конфликта на интереси, да, могат да се подобрят процедурите. Имахме един такъв случай и. Um, the speed of това, ако спомняте, това беше случая с ТИТИП и имахме решение на Европейския съд. И от тогава на повечето граждански инициативи беше отказана регистрация. Ако разбира се, премахнем конфликта на интереси, то смятам, че Европейската гражданска инициатива може да заработи като един чудесен инструмент. А, сега, що се отнася да последващата дейност на инициативите, смятам, че този въпрос трябва да бъде доста сериозно обмислен. Той е много важен, за да има по-сериозна отчетност. И в тази връзка искам да отбележа, че съществува пробойна, така да се каже, в очакванията. Кой ще прави тази оценка? Политици, комисията или самия организатор? организатор? От една страна мож, организаторите може да имат едни очаквания, комисията може да има други очаквания. И ако една кампания събере 1 или 2 милиона подписа, за едни може това да е много, за другите заинтересовани страни това да е малко. Въпросът е да очакванията да бъдат сходни и гражданите да бъдат по-близо до европейските институции. И смятам, че по този начин може и политиката на Европейския съюз да се подобри. Благодаря ви, госпожа Спинели има думата. Благодаря, госпожо председател. Най-напред бих искала да благодаря на всички колеги, които се изказаха и представиха вижданията си. Ще се спра на някои въпроси и ще задам някои мои. Аз също съм притеснена от това, как се развива Европейската гражданска инициатива. Имам усещането, че тя е тежко болна. Тя е изправена пред опасност да се превърне в играчка в ръцете на комисията. И по този начин гражданите ще останат с впечатление, че уж участват, но не могат да упражнят въздействие върху политиката на държавите членки и на, ком, на комисията. Според мен това е сериозна опасност. И бих искала да попитам следното. Какво можем да направим, за да спасим Европейската гражданска инициатива? и тя да не се превърне в една свръхинтелигентна форма на петиции. Ние възнамеряваме гражданската инициатива, Европейската гражданска инициатива да бъде един инструмент за самите граждани да изявят своя глас. Какво се предвижда? да се ограничат правомощията на комисията на всички етапи на регистриране на а, Европейската гражданска инициатива. Допустимост, регистрация и последващи действия. А, друг важен въпрос е да се ограничи конфликта на интереси. Или поне това да стане на първа фаза анализ на допустимостта. И въпросът ми към господин Орган е, коя може да бъде тази трета страна? Например, Европейския омбудсман, дали той може да бъде включен в този процес? И дали е възможно ролята на омбудсмана да бъде обвързана с ролята на комисията? Имам въпрос също така и по приложното поле дали а, не е твърде широко а, приложеното поле. Не би ли било логично а, да се изхожда от а, а, определението за законодателен акт? Беше повдигнат въпроса и за изменение на договорите. Комисията предлага такива, като нова мярка за подобряване на инструмента на гражданската инициатива, като се изхожда от член 3. И бих желала също така да а, разбера какви са правните възможности за такива изменения. Имам предвид по самите договори. В заключение, искам да отбележа, че а, а, приветствам предложението комисията да мотивира а, отказите за регистриране. Но при всички случаи трябва да се включи независим орган, независима институция а, на а, етап а, регистрация. И е, също смятам, че е добра идеята Европейския омбудсман да бъде привлечен в е, този проект. Защото в никакъв случай не, трябва да се, не, прива, не бива да се допуска Европейската гражданска инициатива да се превърне в е, играчка на комисията. Е. Благодаря, госпожо председател. Ще бъда кратък. Доста от нещата, които исках да кажа, вече бяха казани. Неколкократно съм казвала, че тези четири неща, които искам да кажа, са толкова важни, че винаги съм готов да ги повтарям. Предложението на комисията има някои е, добри аспекти, върху които няма да се спирам. Има четири неща, които са важни за зелените. Първо, обхвата. Европейската комисия се придържа към по-рестриктивен текст. Искаме да се включи текста за всички граждански инициативи, които са в правомощието на Европейската комисия. Искаме да се включи текст, който да изисква тези а, граждански инициативи, които са в правомощите на Европейската комисия, да я задължават да направи законодателно предложение. На второ място нещо, което бе казано. Създаването на независим орган, който да прави правна проверка при регистрацията. Нещо, което сега не виждаме в предложението на комисията. На трето място. проверка от страна на комисията. В това отношение няма промяна. Очакваме предложение за законодателен акт, който да засили текста и да гарантира, че Европейската комисия подробно ще обяснява всеки свой аргумент, ако откаже да предприеме действие. Четвърто и последно, контрол от страна на Европейския парламент. Дискусия в пленарна зала, плюс гласуване по резолюция, и препоръки към Европейската комисия за това дали е необходимо да се направи законодателно предложение, плюс възможност да се е, направи законодателен доклад по собствена инициатива, ако Европейската комисия още не е предприела действия. Благодаря, господин Тери Кабрас. Сега е, набързо ще чуем отговор на двата въпроса. Господин Дегрут, искате ли да започнете? Мисля, че това бяха по-скоро изявления. Накратко ще отговоря на казаното от госпожа Спинели. Не искаме гражданската инициатива да се превърне в петиция. Как да запазим тази водеща роля на гражданската инициатива? Можем да го направим, ако гражданската инициатива запази своя смисъл. Т.е. ако има последващи действия след всяка успешна гражданска инициатива а, публично изслушване а, сега се извършва в Европейския парламент, получава се отговор от Европейската комисия и това е. Ако искаме хората да бъдат по-ентусиазирани за тази инициатива, ще трябва да предвидим още нещо Спомена се възможността за гласуване в Европейския парламент. Тя е чудесна за повторно изслушване в Европейския парламент. След като Европейската комисия дава своето одобрение, парламента трябва да е на лице за дискусия с организаторите на гражданската инициатива. Трябва да структурираме процеса. Важно е също така да упомена, че да, Европейския парламент може да организира публично изслушване, може да изготви предложение за резолюция, но нямаме стандарт в това отношение. Всичко зависи от това дали Европейския парламент ще реши да гласува или не определена гражданска инициатива. Затова трябва да имаме стандарт и това да се превърне в право на всяка гражданска инициатива. Благодаря. Ще се опитам да обобщя в няколко думи позицията си, след като чух въпросите. Казва госпожа Лирони. Относно третите страни, ако Европейската комисия регистрира гражданските инициативи и ако няма последващи действия, то тогава се опасявам, че някоя трета страна може да реши, че Европейската комисия няма да предприеме действие и третата страна може да предприеме такива. Нека Европейската комисия да помисли как може да се предприема действие? Едва ли ако се премине през трети орган, нещата ще се улеснят. Относно онлайн платформата за сътрудничество, опитваме се да предоставяме консултантски услуги. Работим също и с Европейската комисия в процеса на регистриране. Но това е само един пилотен проект и ще видим дали той ще има добър резултат по-общ контекст, изненадана бях да чуя толкова евродепутати днес да заявяват, че Европейската гражданска инициатива не работи. Ние, като организация на гражданското общество, е, сме съгласни. Е, съветът ми е да не чакате Европейската комисия да а, докаже, че гражданската инициатива няма ефект. Направете го вие. Изиграйте водеща роля. Покажете, че сте готови за а, демокрация на участието в Европейския съюз. Гражданите са избрали вас, не са избрали Европейската комисия. Вие сте представителите на народа. Радвам се, че казвате, че Европейската гражданска инициатива е играчка, но точно сега е момента да покажете на комисията, че вие се вслушвате сериозно в гласа на на гласоподавателите. Аз съм за въпроса да се обсъди в пленарна зала и да има гласуване. Покажете на комисията какво мислите. Може да отхвърлите гражданска инициатива, въпреки че събрала 1 милион подписа. Нека да използвате този момент и да покажете, че това не е просто една играчка в ръцете ви. Какво да кажа след всичко това, което каза Елиза, казва господин Орган? На въпроса за независимия орган. Да предположим, че Европейския съюз продължава да развива демокрацията, разработва нова извинете, разработва нови инструменти. Този независим орган в даден момент ще трябва да бъде подложен на контрол. Гражданската инициатива е само един пример в това отношение, но 2030 година ще разполагаме с други инструменти и за тях ще трябва да има независим орган, който да управлява целият демократичен процес. Госпожа Спинели упомена промените в договора. Това е важно. Правят се подготвителни действия едва ли е необходимо предложенията за промяна в договора да се предоставят на съвета. Той така или иначе ще ги пренебрегне, така че те трябва да се предоставят на Европейската комисия. Съгласен съм с а, Елиза. Необходимо е Европейския парламент да се вслуша в гласовете на гласоподавателите. Председателката, благодаря ви а, за доверието, което гласувате на този парламент. Представям ви госпожа Данут Хубнер, която е председател на Комисията по конституционални въпроси. Тя ще председателства втория панел. Това тук е чукче. Ще го използвам. Може би няма да го използвам, защото всички са доста дисциплинирани. Бих искала да ви приветствам добре дошли всички вас и да ви информирам, че сега ще преминем към втората част от дискусията ни. Тя се отнася до настоящия ни опит, натрупан от гражданската инициатива, да видим това, което е важно за нас тук в Брюксел. Предполагам, че всички вие се занимавате с гражданската инициатива Искаме да почерпим не само от опита на европейско равнище, искаме да се почерпим и от този на национално равнище. Не ни давайте само лоши примери, не ни казвайте само какво не работи, кажете ни и какво дава добър резултат, какво работи. Надявам се, че втория панел ще ни предостави важна информация на нас, законодателите. Още от самото начало на този мандат на Европейския парламент. Ние внимателно следим случващото се с Европейската гражданска инициатива. Всички ние сме ангажирани да направим така, че гласа на гражданите да се чува и да се взема предвид при оформянето на Европейския съюз, да се поддържа диалога с европейските институции. Сега разглеждаме потенциалното преразглеждане на регламента за гражданската инициатива. Джордж изготви първата резолюция през 2015 година, а след това практически на всяка среща с а, господин Тимерманс ние обсъждаме въпроса за гражданската инициатива и всеки път споделяме с Европейската комисия идеите, които почерпваме от вас и от нашия собствен опит в това отношение. Натрупахме много опит и информация от вас, експертите. Имаме и вече съдебна практика в това отношение. Това е важно, защото така стават ясни задълженията на Европейската комисия по отношение на задължението за регистрация. Дават се изяснения относно инициативите, които могат да се регистрират, както има повече яснота за степента на а, основателност. Бих искал да ви информирам, че вече разполагаме с проекто доклад. Джордж в даден момент ще ви каже нещо за него. Следващия понеделник имаме среща на АВКО, на която ще обсъдим проект от доклада. Така че се приближаваме все повече и повече до гласуването в пленарна зала. Надяваме се, че така измененото от нас предложение на Европейската комисия ще бъде по-добро предложение. Няма да ви бавя повече. Приканвам колегите, които ще се изкажат сега да го направят. Господин Брайдак се тук от Латвия. Господин Уилям Гудриан от Райто Уотър и господин Балаш Тарнок от Ракоши Асоциацията от Унгария. Бих искала да дам най-напред думата на Иманц Брейдакс правилата за времето за изказване са си същите. Hello, it's a pleasure to be here. Um, thank you for the invitation. It... Добър ден, благодаря ви за поканата. За нас е удоволствие да споделим с вас опита си. Опитваме се нашият опит е, да го приложим в по-широк мащаб. Целта ми днес тук е накратко да ви обясня кои сме ние, какво правим и как го правим. А след това ще направя някои заключения за работата на европейско равнище и да, да ви кажа защо нещата се получиха в Латвия. Aha, okay. So, um, Alva, it's a citizen legislation platform. Това е една гражданска платформа, която съществува вече от 7 години. Това е платформа по законодателна инициатива на гражданите. Гражданите могат да предоставят идеи. Нямаме окончателен правен текст, което означава, че човек не трябва да е юрист, за да може да направи предложение. Не е необходимо човек да има правно образование, за да може да изготвя подобен текст. Да публикуваме това, което искат гражданите. Не пишем текста, но го коментираме и се опитваме да окажем помощ. И това е един ефективен начин, който се използва вече от 7 години и който ни показа, че този начин дава възможност за промяна на законите в Латвия. Това е механизъм, който се използва ежедневно от обикновения гражданин. Този инструмент не е само за активистите, той е предназначен за всеки един. Активистите е, винаги могат да се ориентират и в най-голямата бюрократична джунгла, но има хора, които са уморени от демокрацията, уморени са да а, гласуват. Този инструмент е за тях, защото това е идеята на демократичния мандат бихме искали а, участието на изборите да бъде все по-голямо и до тук имаме добър резултат. от гражданските инициативи, които бяха гласувани в парламента от нашата платформа, бяха подкрепени в парламента или частично подкрепени. Резултатите ни са успешни. Това означава, че дори частичната победа е победа. Това означава, че около 17-18 закона бяха променени на базата на нашето предложение. Цифрите говорят сами за себе си. Те са впечатляващи. 70% от населението поне веднъж е посещавало онлайн платформата ни. Е, не всички посетители са гласоподаватели. Гласоподавателите са 15% от електората. Имаме някои по-необичайни случаи. Сами се поддържаме финансове. 28 човека а, ни дариха а, дребни суми. 2 евро или 50 цента, но а, в един демократичен свят а, силата не е в този, който дава най-много пари. Така че хиляди хора ни подкрепиха финансово, което ни позволява да съществуваме. Ставаме все по-силни, имаме все по-голямо влияние и резултатите ни се подобряват ежегодно. 2200 човека гласуваха поне веднъж. 950 хиляди гласа получихме на 2 милиона жители. Overall, the mechanism is that people write the ideas. Механизмът е следният. Хората имат някаква идея, написват я, изпращат ни я, публикуваме идеята, когато се стигне определен брой подписи, се задейства правния механизъм, което означава, че парламента трябва да вземе предвид предложението и да го гласува. Неколкократно парламента прие инициатива, дори и да бяха получени само 200, или 400 гласа. Ако някой в парламента сметне, че темата е наболяла, той може да започне собствена инициатива. 10 000 човека, това е 0,5% от населението. Но ако стигнем прага на подписите, който е висок, е трудно някой в парламента да пренебрегне броя на хората, които са го подкрепили. Тъжно е, когато някоя инициатива бива отхвърлена, но ако вземем предвид средната стойност, успехът ни е добър. Нека сравним нашата платформа с други такива. Защо смятаме, че Латвия е направила нещо, което останалите платформи не успяха. Това са правни идеи, не са законодателни текстове и по този начин се дава възможност на повече хора да участват. В същото време политиците трудно могат да не вземат предвид тази инициатива, която преминава през цифровия свят – не си спомням случай, в който политик да се е усъмнил в валидността на подписите. Подписите а, са криптирани и, и сигурни. Мисля, че мога да посоча, че в Финландия опозицията възприе тази платформа, от която идват много предложения. Тази платформа вече не е гражданска, тя е политическа, но въпреки всичко идеята бе възприета. Ако направим сравнение с Европейската гражданска инициатива, то тогава можем да кажем, че ние помагаме на авторите на инициативата да оформят посланието си, след това то се а, предава в медиите. Ние никога няма да сме толкова влиятелни като медиите при изпращането на посланието, но помагаме посланието да се оформи, така че то да бъде интересно и политиците политиците да разберат идеята, която се крие зад него. Има някои теми, които, за които политиците трябва да плащат, за да бъдат в център на вниманието, докато гражданите правят това безплатно. НПО трудно а, могат да се занимават с маркетинг, тъй като не разполагат със съответните средства. А, хората обаче не могат да бъдат купени поне не в нашата държава. Виждам, че времето ми изтича. Накратко, как да превърнем Европейската гражданска инициатива от понятие в действащ демократичен инструмент. Средният потребител на платформата стои в не около 3 минути. Има и много активисти, която я ползват, но средния гражданин прекарва 3 минути. Тези 3 минути трябва да бъдат смислени, което означава, че за тези 3 минути гражданина трябва да разбере текста. Посланието трябва да бъде силно. Бюрократичната демокрация в този случай не ни върши работа. Системата за контрол работи. Публикуваме 30% от получените съобщения. Хората все още се гневят от това, което публикуваме все още не ни обвиняват, че сме шпиони на Китай, но и до там ще се стигне. Има много тоталитарни идеи, които така или иначе ние никога не бихме публикували. Трябва да се вземе предвид потенциалната възможност от оказване на влияние и в рамките на Европейската гражданска инициатива – Гражданската инициатива трябва да се изгражда от национално равнище нагоре. Нямаме единно информационно пространство в Европа. Малко хора а, обменят информация на европейско равнище. Имаме полско информационно пространство, латвийско информационно пространство и а, те се припокриват в много редки случаи. Ето защо трябва на първо място да ни има национално равнище, а след това а, да се работи и на европейско. Не може да очаквате гражданите да а, приемат каквото идея, ако темата не присъства на национално равнище. Последните ми секунди изтичат. Съвета на Европа, националните институции. We think that in 10 countries a function Мислим, че в 10 държави действащите платформи ще са достатъчни и към тях може да се добави европейско съдържание. Броят на подписите най-вероятно трябва да бъде 2,2 милиона. Ние просто тук си правим изчисленията на базата на Латвия. Да се опитаме да си представим мандата за реформи, за предложения, ако, например, Европейската комисия излезе с инициатива е, за съвместен армейски щаб на европейските държави. Очакваме 2,5 милиона подписа в рамките на гражданската инициатива, но на практика ще се нуждаем от повече подкрепа. В заключение, трябва да помислим дали съществува цифров маркетинг в зоната, в която желаем да работим. Дали законодателните органи зачитат публичния натиск, който се упражнява под формата на специфично предложение или подписи. Ако отговорът е дай на двата въпроса, то тогава целта ни е постижима. И няма да ни трябват 5 или 10 години в бюрократични процедури. Примерът с Латвия е успешен. Той съществува. Показваме ви как нещата могат да се направят по простичък начин. Разбира се, официалният елемент си остава, но а, това е начина по който човек може да гради доверие. Всичко е въпрос на политическа воля и аз се надявам да има такава все повече и повече. Благодаря. Сега давам думата на Ян Вилим Годриан. Благодаря ви. Добър ден на всички. Благодаря ви, че ме поканиха. Не съм за пръв път в Европейският парламент, тъй като съм заместник, е, заместник председател на първата европейска гражданска инициатива, която наистина беше успешна. Първо искам да ви да благодаря на много членове на Европейският парламент и на други активисти, които ни помогнаха да тръгнем по правилния път, защото ние бяхме пионерите в тази област. Трябва да ви спомена да, да припомня какво постигнахме. Много от а, присъстващите тук в залата са се подписали под а, нашата гражданска инициатива а, и а, директивата за питейната вода наистина беше резултат от тази Европейска гражданска инициатива. И господин Тимерманс го спомена много с голяма гордост. Някои забравят, че тази инициатива беше плод на много национ... битки на национално равнище, битки за това водата да остане в сферата на общественото... обществените услуги. Нашето осново искане беше Европейската комисия да излезе с предложение за право на питейна вода а, за всеки, както това е залегнало в документите на ООН. А, така че по, а, получи се практически а, това, за което се борехме. А, също също така европейската директива, която беше приета следствие на нашите е, действия, е, покрива всички е, области, свързани с водата, питейната вода, но не и санитарното използване на водата и санитарните аспекти, но при всички случаи водата Борбата беше водата да стане една обществена услуга и наистина и за бъдеще е, да, да, бъде, да бъдат включени и санитарните аспекти. Наистина това беше една история увенчана с успеха. Нашата гражданска инициатива беше подписана от 1 милион и 900 хиляди европейски граждани. Спомнете се, че е, комисаря е, Бар, Барние изключи концесиите от е, директивата за обществените поръчки. Знаеме също, спомняме си също така, че че тези, тези които бяха победени тогава, не остават оръжието и виждаме, че Европейската комисия отново се опитва да включи концесиите в обхвата на директивата. Но нека не не забравяме, че инициативата също така беше увенчана с много голям успех на национално равнище, като правото на вода е във всичките във всичките му аспекти беше включено в конституциите на някои страни, като Словения, Германия, Гърция. и в Гърция и в Германия се надигнаха последствия движения за противопоставяне на приватизацията на различните услуги, свързани с водата. Сплъскахме се с доста проблеми, но смятам, че би трябвало да спомена два, които са от значение и за вас първо събирането на а, подписи. В а, предложението на комисията се съдържат много улеснения спрямо сегашното състояние на нещата, но има доста големи разлики а, в отделните държави членки относно данните, които трябва да предоставите в Белгия или в е, Нидерландия. Трябва е, да, предостав... да съобщите само името си, докато в е, други страни е необходимо едва ли не да, да представите и да дадете и номера на паспорта си. Неща, които изглеждат доста странно, може би просто въпрос на доверие, но хората повдигат е, подобни, посочват подобни проблеми в е, в е, Германия няма проблеми за проверки на подписите така така че това е един проблем, на който трябва да се обърне внимание и парламента да вземе мерки спрямо предложението на комисията. Колкото повече данни се искат от гражданите, толкова по-обвързващи трябва да бъдат резултатите от европейските граждански инициативи обаче. Сега, за, за момента, като че ли е, инициативите са, по, са, са по-скоро насочени към а, включване на проблемите в а, дневния ред. И мисля, че от тук нататък ще трябва да се помисли малко повече за политическият отзвук на съответните граждански инициативи. Сега много от а, а, изказващите се споменаха, че а, резултатите зависят от политическата воля. Аз представям, съм представител на европейски синдикати е и не, не, не, нещо, което, от което трябва да, да, вним, да внимаваме е, е опитите на Европейската комисия да е, разгръща пипалата си навсякъде и да се опитва да е, има все повече и повече правомощия, така че това трябва да бъде взето пред внимание. И след е, чак много е, от резултатите се появяват много по-късно и понякога е, битката продължаваме дори след като са постигнали резултати. Ето дори нашата е, инициатива дава, дава известни резултати пет години по-късно, но също това са проблеми, които в никакъв случай не бива да бъдат е, забравени и трябва да намерят е, своето решение в е, регламента, че защото в, в, край, в, край, в, край, в крайна сметка прав трябва да почнем да си задаваме въпроса как могат, как може да има конвергенция на целите а, от толкова, сред толкова много хора и комисията да продължава да се противопоставя на желанието и на а, искането на а, гражданите. А, както казах, директивата за питейната вода е само частичен отговор на исканията, залегнали в а, Европейската граждане, гражданска инициатива. Както каза пр, някой от преждеговорящите, говорящите ще се върнем и ще е, продължиме с е, обсъждането е, с вас, за да видим по какъв начин целите на гражданската инициатива могат да се превърнат в действителност на практика. Още веднъж споменавам проблема с събирането на подписите, както и въпроса с политическата воля, както и е, да помислиме за начините по които комисията би могла да бъде у, задължена да откликне. Сега следващият е, докладчик е, е Балча Штарнок от Асоциацията Ракоши Той е кор... координатор за Minority Safe Pack, инициатива, която в момента се провежда. Знаете, че съд, съдът а, излезе с а, решение, което а, беше а, отмени решението на комисията за регистриране. Благодаря, господин. Риес, uh, uh, first of all, to present our... Искам да се спра на кампанията, която проведихме в Унгария в рамките на Асоциацията Ракоши и второ предложението на комисията през погледа на, на на, на, на натрупания до сега опит. Асоциацията Ракоши е НПО, която бе създадена в 1980 1989 година, която обединява унгарските общности, които живеят извън страната и ги свързва с унгарската общност, която живее вътре в страната. Всъщност ние обединяваме нещо като около 500 на, на различни организации. Пар парламента подкрепи нашата инициатива и Асоциацията Ракоши беше избрана като за координатор на тази инициатива. Призовахме всички общини в страната, както и различните църкви да се включат в кампанията. От 1 февруари насам формуляри за участие в инициативата се намират във всички пощенски е, офиси в е, страната и гражданите ги попълват и могат да ни ги изпращат както на хартиен носител, така и на друг. Тази инициатива подлежи на строга проверка като, като цяло. Първо, защото има много голяма е, унгарска диаспора, над 2 милиона души. И проблема е бива много широко обсъждан. Е, по време на кампанията се сблъскахме с е, доста проблеми. при събирането на подписи, е, просто защото е, се убедихме, че като цяло много хора не са е, не, не, не знаят своите права, не познават своите права, не знаят, че имат право да се подпишат под Европейска граждана, гражданска инициатива. Друг проблем, с който се сблъскахме е, е че хората трудно е, разчитаха формуляра не, те не, не, не разбираха защо само примерно трима души могат да се подпишат по даден формуляр и така нататък. Така че е, като, като, като цяло целият е, подход, цялата процедура е доста сложна. Е, като цяло хората им не предоставят охотно своите но, номера на, да речеме, на, идентиф... на личната си карта. Хората не обичат да го правят, но от друга страна са много по-склонни да е, предоставят адреса си, което пък би могло да бъде използвано с някои не толкова благородни цели. В предложението на комисията някои промени трябва да бъдат внесени и да бъдат премислени. Знаете, че е, нашата е, европейска гражданска инициатива беше е, първата, която е, беше частично регистрирана, така както предлага в момента е, комисията. Залегналият срок в предложението на комисията е 3 месеца, докато АВКО предлага 12 месеца. Аз мисля, че трябва да се под потърси някакъв а, е, срок, който да е между, между тези две а, е, предложения, а, е, като примерно през декември бе регистрирана, а, започна регистрацията на а, кампанията, като тя самата започна чак през април. Но необходимо е да има да има необходимите структури, които да спомогнат за събирането на подписите. Това отнема обикновено 6 месеца предварително. Също така бихме препоръчали да се разгледат някои от предложенията, залегнали в доклада на АВКО, като например независимият орган, който да регистрира кампаниите или а, също така е, е едно, е, единното гише, което би бе също едно интересно предложение. А също тук в член 12, 12 се, се казва, че е, документите трябва могат да бъдат трябва да бъдат пред, пред, предоставени на съответните компетентни органи, чак след като се са събрани необходимия брой а, подписи. Тук смята, смятаме, че формулировката е неправомерна. Също така някои от преждеговорящите споменаха за политическото въздействие на съответните граждански инициативи, но, но аз мисля, че Европейската комисия трябва да излезе с политически, също така с политическо обяснение преди да представи тази, това предложение на, на, на законодателя. Но от друга страна, ако възраженията са само политически, то на дадена към гражданска инициатива може да се стигне до случаи като тези описани от господин Хоган. Резолюциите, при, приема, които се приемат от Европейският парламент, също помагат много в все още Ние също така не можем да си обясниме защо в предложението продължава да има изискване за не повече от три подписи на формуляр. Така че трябва, това трябва да бъде пояснено от комисията. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, господин Тарнок. Нека да започнем сега дебата и ще започнем с господин Валенсо. Благодаря, господин председател. Имам три въпроса. Първо, предложението на комисията отразява ли адекватно резултатите, които бяха представени за отговорността на организаторите? Имам предвид дали се отчита въпроса за защита на данните, има ли подобрения в предложението на комисията. А, виждам, че гражданите трябва да разбират по-добре този инструмент на гражданската инициатива като инструмент за участие в демократичния процес и за политическо въздействие. Дали гражданите са наясно с това. И на трето място искам да попитам дали комиси... предложението на комисията отразява онлайн платформа, платформата за Европейска гражданска инициатива, който да включва целият процес от началото до регистрацията. Да, благодаря ви. и Аз всъщност ще се изкажа като координатор на АВКО и докладчик не като председател. Изпълнявам двойна роля в момента. Господин Брейдакс, благодаря за вашето изказване и за вашата презентация бих искал а, да кажа, че когато Латвия председателстваше Европейския съюз, а, те много ни помогнаха за приемането на наш а, доклад. А вие повдигнахте въпроса за а, финансирането за тези 50 евро, но дали е на лице прозрачност? Например, ако някой а, подпомага гражданска инициатива, доколко трябва да бъде прозрачен той? Вие упоменахте фалшивите новини, идвайки от Русия, така, доста подозрителни пари, които идват от там и така нататък. А, освен това искам да попитам а, как Латвийския парламент гледа на подобни граждански инициативи? Какво става с успешните, тези, които успеят да стигнат на ниво парламент, когато те биват разглеждани там. И любопитен съм също така, а, как, откъде идва тази инициатива при вас? Мисля, че вие бяхте първи преди Финландия да използвате този инструмент. Не знам дали правилно смятам, че някакси латвийците са доста гъвкави. Много по-гъвкави от нас тук в Брюксел. Което е доста интересно. Наблюдавам модели, може би, които хубаво е да бъдат възприяти тук. Може би нещо, което е, е, е така за по-малко контрол, но това е друг дебат. Така, господин Годриан, имам въпроси към вас. Имате ли конкретен опит, свързан с финансирането на такива инициативи или инициативата специално за водата? И, и може ли нещо да споделите с нас? Важно за нас да знаем как вие успяхте с тази инициатива. Вашата инициатива, която наистина беше много успешна. Винаги има проблеми, но никой не е перфектен. Сега, също така има въпроси за подписите. За мен това е малко като проблема с Мики, Мики Маус. Всички тези ни събиране на инициативи за събиране на подписи. Напълно си давам сметка, че проблема е сложен. Вие казахте, че комисията има все повече повече правомощия. Не е, трудно да се, не е лесно да се а, сътрудничи с комисията, но трябва да се дадем сметка за плюсовете и минусите. Естествено, че никой в Брюксел не е съвършен. И господин Тарнок, вие споменахте об, оборимата презумпция. Да, съгласен съм. Надявам се комисията също така да отговори на този въпрос. Надявам се да не греша, но когато а, има нарушения а, в тези инициативи, а, трябва да видим кой взима монопола. А сега имате думата за а, въпроси също така. Барбара Спинели. Да, благодаря, господин председател. Имам въпрос към а, професор Годриан. И също така изхождам от това, което казах а, в самото начало. За това, че остана с впечатлението, че българска, гражданската инициатива се превръща в играчка в ръцете на комисията. Как, какво може да, според вас да се направи, за да не се стигне а, до това? По инициативата правото за вода. Благодаря за тази инициатива. Тя е чудесна. Аз подкрепих инициативата в Италия. Е, в, Тесалон... в Солун също така беше проведен референдум. В Италия също беше проведен референдум във връзка с а, тази инициатива. Хората се обявяват срещу приватизацията на водните ресурси. Без значение дали става въпрос за регионално или национално ниво. И тези инициативи показват, тези референдуми, че хората са против против приватизацията. И наблюдаваме това в Португалия, в Гърция, Ирландия, Италия и така нататък. И граждан. Но какво чуваме от политиците? Водата трябва да се приватизира. И професор Годриан, можете ли да споделите какво, какви са вашите наблюдения? В противен случай е, нашите думи ще останат е, само тук в тази зала, без да постигнем нищо. Същото въжи и за тези референдуми. Те няма да променят нищо. Okay, we uh, have a... Благодаря ви имаме малък проблем с е, гъвкавост. А, да, господин Тарнок, имате 3 минути. Чарки, да, благодаря ви. Искам да се изкажа във връзка с унгарската инициатива. Аз съм европейски координатор на а, тази кампания и господин Тарнок а, сподели опита а, на тази инициатива в а, Унгария. Позволете ми да споделя няколко мисли в общ порядък относно тази гражданска инициатива. Тя цели да се предвидят правни действия, за да бъдат защитавани националните е, мълцинства, както в Унгария, така и в Европейския съюз. Тази инициатива започна миналия април разполагаме с още един месец, за да съберем всички подписи. С внимание и слушах, с интерес и слушах всички изказвания. Съгласен съм, че организатора на една такава инициатива, на една такава кампания носи отговорност. Гражданите е, подписват един вид петиция. И съответно те имат очаквания, защото ние сме им обещали нещо, да речем ще направим нещо или ще спрем нещо и така нататък. Ние съответно очакваме Европейската комисия да предприеме правни мерки. Тоест, крайна сметка ще имаме два резултата. Ако комисията реагира положително на инициативата, тя ще предприеме правни мерки и съответно другия вариант е не благодаря, ние не възнамеряваме да предприемем нищо по тази тема. И съответно организаторите имат отговорност. Как ще обяснят това на милионите, един-два подписали а, тази инициатива, ако съответно не се стигне до никакви а, резултати? И в този смисъл аз а, смятам, че ние всички носим отговорност, поделена отговорност, всички спрямо хората, подписали петицията. Ние носим отговорност и в парламента, защото ние носим отговорност за а, резултатите на успешните инициативи. В крайна сметка те целят повишаване на осведомеността, информираността на гражданите по европейски теми. Ако обаче е, в крайна сметка няма правни действия, то целият този процес на кампанията в цяла Европа е бил безсмислен. Позволете ми да се спра на един конкретен аспект. Гражданите не разбират, че е, подписите могат да са събирани и по интернет, онлайн. Например, е, началото винаги броя на подписите е, е по-малък, но ако те видят, че инициативата не е събрала 1 милион подписа, хората си казват, а, защо да, под, да я подкрепям. Докато ако всичко става на, на хартия, то а, е, броя на подписите може да бъде много по-висок, отколкото събраните на онлайн платформ, платформата. Нека да обмислим е, как можем да а, информираме гражданите, че събирането на подписи е, ще е възможно и паралелно на хартия. Що се отнася до националните изисквания, да, вие казахте три подписа на една страница на формуляр, това не е много, но не съществува единна система в държавите членки. В някои държави членки се изискват повече данни от гражданите, подписващи инициативата, в други държави по-малко. Системата е различна, което поражда проблеми за организаторите на инициативата. И ако имаме 7 човека, които инициират една кампания, то, разбира се, нямат сами да могат да организират всичко. Те ще се нуждаят от подкрепата на НПО-та, на граждани, защо не и НПО също да имат възможност да създадат собствена инициатива? Обмислено ли е това? Да, благодаря ви. Има ли други, които желаят да зададат въпроси или да се изкажат? Не. В такъв случай давам думата обратно на нашите е, гости. По принцип, гостите отговарят сбито и кратко. Една, две минути е напълно достатъчно. Да, благодаря ви, ще се опитам. Благодаря за въпросите. Първият беше за финансирането и прозрачността. И от тук искам да се върна на Русия. Като това е болен въпрос. Напълно разбираме въпроса, проблема за доверието. Доверието е най-ценната стойност, която разполагаме. За щастие, ние можем да оцелеем въпреки контрапродуктивни очернящени кампании. И това сме го преживявали и противно на тези кампании ние сме събирали много повече подписи. Що се отнася до доверието на големи е, дарения? Това не се случва често. Най-много е, да сме получавали по е, е, е, 1000 е, евро и ние винаги декларираме от кого сме ги получили и за каква цел. Така че ние се отчитаме за този тип а, а, финансиране. Освен това има и национални изисквания, как а, организациите следва да се отчитат. И ние винаги декларираме броя на даренията, сумите и така нататък. Същевременно за нас е много важно съвсем накратко да добавя. Когато, например, дружества, фирми искат да ни подпомогнат, ние им казваме да с 1000 е, евро може да ни подпомогнете, защото ние трябва да се ограничим до правилата също така и на политическите партии. Политическите партии имат, разбира се, бюджет за маркетиране, те могат да ни подпомогнат да поддържаме нашата инфраструктура. И то до голям степен. Защото ние, например, ако имаме 300 инициативи, 15 са били само подпомагане от политически партии и от а, фирми. Така че това е доста малък брой. И ако фирма а, дари 1000 евро, ние декларираме тази сума. Механизма за даренията е много важен, защото чрез е, е, даренията човек може да се опита е, политически да ни влияе, което за нас е недопустимо. Така че прозрачността е много-много важен елемент за нас. Механизмът, който работи от 7 години, вече е, е смазан, така да се каже. Ние е, го прилагаме добре. Събираме и това е общия текст на е, е, парламента съответно проверява кой е, е регистриран в страната и кой е гражданин на страната и не. След това Следващата фаза е, е мандатната комисия, която преценява в коя посока а, инициативата ще бъде категоризирана, економика, а, правосъдие и така нататък. Тази мандатна комисия може също така да откаже а, да гласува против тази инициатива, което много рядко се случва. Понякога тази мандатна комисия изпраща въпроси до правителството, до комисиите на парламента и съответно организаторите могат да изкажат, представят своята позиция и така нататък. Процедурата е много добра. Трудно е да отговоря в две минути, действително. Преди провеждането на референдум, ние провеждаме консултации в рамките на 6 месеца и посредством онлайн платформи се представят различните позиции и идеи. И тези инициативи, разбира се, е, следват правилото, че те не могат да бъдат срещу правата на човека и демокрацията. Тоест, е, инициативите трябва да спазват общите човешки ценности. Гражданите, разбира се, оценяват факта, че те могат да представят иници... инициативи за промяна на Конституцията, но това не е срещу самата демокрация. Сега, по въпроса за Русия – Русия, Русия много добре използва дипломатически инструменти. През последните няколко месеца имаше три такива случая. Обикновено на 6 месеца имаме една черна кампания срещу нас. Някои от атаките са смешни, просто незначителни, но някои от тях, що се отнася до политиката и парламента, са доста сериозни. Мисля, че миналата седмица, преди две седмици, беше последната такава атака. Така че продължава е, атаките от е, е Русия. Господин Годриан, имате думата. Благодаря за всички въпроси. Ще, за... ще се спра на следния. За правомощията за решаване на Европейската комисия. Така е, да, никой не поставя под въпрос тези правомощия. но какви са дали тези правомощия са неограничени. И това трябва да погледнем. Трябва да точно да ги дефинираме тези правомощия на комисията. Да не забравяме, че естествено комисията е предвидила в своята програма по-добро регулиране, по-добро законотворчество, това е, се отнася и до гражданските инициативи. И една важна, интересна възможност, например, ако парламента и гражданската инициатива се договорят до целите и то тогава няма да, е, не би трябвало да има пречки. А, един вид а, това може да бъде инициатива на Европейския парламент, възоснова на гражданското участие. Сега, не искам да навлизам в дискусиите за приватизирането. Естествено, че ние сме против. Единствено Гърция допусна компании, които да приватизират водните източници. Чуваме, получаваме информация, че комисията е настояла за това. В Португалия и Ирландия комисията също се е намесила. Що се отнася до задълженията на организаторите, мога да кажа следното че действително трябва те да бъдат преразгледани, да знаем. Ние, например, сме голяма организация, а, нямаме проблем, но мога да си представя, че ако индивидуален гражданин самостоятелно реши да създаде инициатива, това може да бъде голям проблем за него. Сега, що се отнася до осведомеността на гражданите. Мисля, че между организациите, между гражданското общество съществува вече разбиране за Европейската гражданска инициатива. Те си задават въпроса дали да се възползваме от механизма или не. А за повечето организации събирането на подписи си остава проблем и трябва да се помисли как може той да бъде отстранен. Тоест, ние също си задаваме въпроса дали да създадем е, е, и такава инициатива. И ако пет години след една инициатива ние виждаме, че има успех, този инструмент, то ние ще го предложим и на останалите или ще решим отново да а, продължим. Виждаме, че е полезен този инструмент. Дали онлайн платформа за събиране на подписи ще бъде нещо полезно? Не трябва да се поработи за усъвършенстването, защото платформата на комисията в момента не работи. Сега, както вие го нарекохте, проблема за прегледа, проблема за анализа, проблема между Доналд Дък и Мики Маус. А, в Германия, например, имахме много голям брой подписи. Ние ги филтрирахме, ние филтрирахме а, отговорите а, на хартия. Защо ние? Защото ако вие предоставяте подписите на а, органите, а, то те ще видят кои са погрешните подписи, невалидните и това ще бъде, което ще бъде публикувано като е, информация. Затова ние всъщност правим тези филтри. Сега, по прозрачността за финансирането, разбира се, е изключително важен въпрос. Ние нямаме проблем с това, защото ние сме регистрирани като федерация от синдикатите и така нататък. Ние имаме, разполагаме и със собствени ресурси, но ние предоставяме цялата тази информация както на комисията, така и на нашата интернет страница. Какво правим в момента? Например, да използваме повече и по-добре краудфандинг. Да сме в контакт с хората, които а, ни подкрепят, а, без значение по какъв начин, чрез писма е или чрез имейли. Когато ние започнахме, този инструмент не беше толкова популярен но сега възнамеряваме повече да го използваме. Благодаря ви. Вие приключихте, нали? Извинявайте, не исках да ви прекъсна. Господин Тарнок, имате думата за отговор. Да, съвсем накратко. Напълно съм съгласен с колегите, които се изказаха преди мен, както и относно правомощията на комисията. Наистина трябва въпроса да бъде анализиран от гледна точка на хората, след като са събрани милион подписа и няма никакъв резултат, хората се разочароват. Мисля, че инициативата за водата беше май единствената, която постигна такъв резултат, имаше такова въздействие. Тоест да привлече хората към Европейския съюз, а не да ги отблъсне и когато комисията изготвя анализите за допустимост на инициативите, то тя комисията трябва да има това предвид. И второ, когато се прави втори анализ, втората преценка, дали да се регистрира предложението или не, също трябва да се има това предвид. Би било хубаво да разполагаме с данни, когато използваме наши, когато събираме подписите е, по интернет. За да знаем откъде са тези подписи. От коя част на страната? Коя част от страната подкрепя инициативата? Трудно е да се провежда онлайн кампания без онлайн данни, без да знаем в коя част от страната кампанията ни е успешна и в коя не е. За да предвидим по-добре нашите решения съобразно тези данни. В Унгария, например, имаме предварителна а, регистрация. Това е изискване, когато започнахме с събирането на подписи ние първо трябваше да се регистрираме при компетентния националния орган. Това е допълнителна тежест за организаторите на инициативата. Но доколкото знам, мисля, че това изискване е само а, в Унгария за тази предварителна регистрация преди започването събиране на подписи. Да, благодаря ви. А сега аз официално давам думата към госпожа председател Викстром. Да, благодаря ви. Много благодаря. Можем да приключим нашата дискусията. Това беше много положително да изслушаме различните виждания на различните експерти. И сега да преминем към заключителния панел, да чуем вижданията на представители на различните институции. Най-напред, нека да приветстваме господин е, Ровърс от звеното за стратегически, стратегически изследвания към е, службата на Европейския омбудсман. Имате, разполагате с 10 минути. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на организаторите за това, че поканихте представител на Европейския омбудсман. Това е малко като е, десерт след едно вкусно ястие. Жалбите. Те засягат всеки един. Всеки един в Европейския съюз може да внесе жалба. Всеки компетентен орган в държавата членка може да реши да започне разследване. Получаваме жалби, които са свързани с гражданската инициатива. Съседът ми е тук в един момент, помниш ли, участвахме заедно в работата по една жалба. Много често жалбите са свързани с процедурата примерно в кой момент започва да тече срока от една година. Може да бъде разширен или пък а, някакъв друг въпрос. И получихме доста жалби в това отношение. 2013 година решихме да разследваме правилното функциониране на процедурата за гражданската инициатива и ролята на комисията в това отношение. 2015 година излязохме с някои предложения. И сега ще ви кажа какви са основополагащите принципи, които ни ръководеха през последните години. Ние бихме искали гражданската инициатива да спазва демократичните принципи. Европейската комисия трябва да направи така, че решенията по законодателните предложения се взимат колкото се може по-близо до гражданите. Частта на договора за демократичните принципи съдържа изявление във връзка с функционирането на Европейския съюз и казва, че той трябва да се базира на, демокра... на представителната демокрация. А гражданите са директно представени на равнище ЕС от Европейския парламент. би било грешка да се направи ясно разграничение между демокрацията на участието, и представителната демокрация. Ето защо смятаме, че Европейския парламент е, трябва да играе водеща роля, но не само той, също и комисията, за да може гражданската инициатива да бъде успех. Хората трябва да чувстват, че гласът им е бил чут защото в противен случай може да се подкопае демократичната легитимност на европейските институции. Сега ще направя няколко предложения за подобрение. Първо, тези, които са свързани с улесняването на организацията на гражданската инициатива. По отношение на подготвителната фаза, Основното безпокойство на омбудсмана беше гражданска инициатива да бъде отхвърлена поради недостатъчно информация от страна на организатора. Комисията трябва да предоставя насоки в Европейския център за пряк контакт, така че да е налична цялата информация. Преди малко говорихте и за платформата за сътрудничество, която разработи комисията по инициатива на Европейския парламент. Тя може да помогне по отношение на допустимостта. Ако бъде отхвърлена гражданска инициатива, Европейската комисия трябва да представи ясна обосновка или с прости думи трябва да е пределно ясно на гражданите защо инициативата им е била обявена за недопустима, а, а не да се представи на гражданите а, документ от няколко страници на брюкселски жаргон. Необходимо е да се смекчи а, риска във връзка с гражданските инициативи, като се вземе предвид и липсата на правосубектност на гражданските комисии. Смятам, че това е повод за безпокойство. Предложението на комисията разглежда възможността за безплатно предоставяне на централна онлайн система за събиране на данни. Изходната точка би трябвало да бъде жалбата. Ние предлагаме периода от 12 месеца за събиране на подписи да започва да тече на дата избрана от организаторите на гражданската инициатива. Комисията предлага това да се случи 3 месеца след регистрационната дата. Гражданите трябва да имат по-добра възможност да участват в гражданската инициатива и в това отношение имаме препоръки. Първо смятаме, че Европейската комисия трябва да гарантира приобщаваща процедура и да позволи на хората с увреждания да я подкрепят инициативата онлайн. Относно централната онлайн система за събиране на подписи, тя трябва да бъде в съответствие с насоките за достъпност на интернет съдържанието. Гражданите трябва да могат да използват правото си за свободно движение в Европейския съюз и да не им се пречи да могат да подкрепят инициатива заради това, че са в друга държава членка. В това отношение трябва да има допълнителни изисквания при събирането на данните. Относно последствията. Изключително важно е да се провежда публично изслушване. То се организира от Европейския парламент и на него може да се гледа като на демократично действие. Публичното изслушване трябва да отговаря на високи стандарти по отношение на политическата ангажираност, публичното участие и прозрачността. Комисията, според омбудсмана, трябва да направи всичко възможно, за да осигури приобщаващ и прозрачен дебат. Омбудсмана предлага, освен парламента и комисията, също и съвета да се включи в изслушването имайки предвид значителната роля на съвета в европейския процес по вземане на решение, няма да имаме пълна картинка, ако съвета не участва. Омбудсмана предлага комисията да преразгледа срок от 3 месеца в фазата на разглеждане. Може да се изготви публично изслушване и съобщение. Комисията предлага периода да бъде увеличено от 3 на 5 месеца. Европейската комисия излиза с предложение за правен акт, но това не трябва да бъде единствената мярка. Много организатори на гражданска инициатива търсеха именно това, но е необходимо да се направи платформа, от която да се генерира публична дискусия. Ако публично се признаят постиженията на организаторите на гражданска инициатива, то тогава ще имаме успех, защото за успешни сега се признават само тези инициативи, които са събрали подпис от най-малко един милион, които са събрали най-малко един милион подписа. Омбудсмана предлага комисията да обоснови политическия си избор на обществеността по прозрачен път. Политическия избор понякога се упражнява трудно, но въпреки това гражданите заслужават да чуят истината. За омбудсмана е важно обществеността да следва да може да следва пътя на гражданската инициатива. Предлага се комисията да направи повече, за да може цялата информация, която се предоставя на интернет сайта, да отговаря на действителността. В заключение, омбудсмана ще продължи да взема предвид жалбите, свързани с процедурата на гражданската инициатива. Когато се приложат новите правила, ще трябва да видим дали те постигат необходимия резултат. Now I'm very happy to welcome Miss Kinga Yu. Сега давам думата на госпожа Кинга Ю, която е докладчика на, по предложението на Европейската комисия от Европейския социален и економически съвет. Много се радвам, че мога да ви дам думата. Благодаря, госпожо председател. Първо бих искал да благодаря на организаторите за това, че ме поканиха защото наистина този вид сътрудничество между различните институции е, не винаги е много обичайно и аз съм, обаче аз съм тук, за да проведеме подобно сътрудничество. Искам да се спра на на някои от аспектите, свързани с Европейската гражданска институция и някои от основните е, призвания на, Евро... на Европейския економически и социален съвет. Знаете, че ние бяхме първите, които изработихме съобщение, е, становище по повод предложението на комисията. Проекто становището вече е готово. Можете да а, е, прочетете този проект. Той ще бъде прият през марта. А, е, нашият експерт, господин Джеймс Ор, а, Орган, вече изложи някои мнения тук. С него Работихме в тясно сътрудничество с Европейската комисия, Комитета на регионите, Омбудсмана и Европейския парламент, за да подготвиме това становище. Като подчертаваме положителните страни на предложението, както и някои слабости. Европейската гражданска инициатива в момента е в се, се намира на кръст кръстопът, тъй като минаха три години от приемането на регламента и ще се извърши преглед. Новото предложение на комисията цели упростяване а, и улесняване на провеждането на гражданската инициатива, като например инициаторите могат да се превърнат в юридическо лице, за да избегнат известни за известна наказателна отговорност. Също така отбелязваме, че комисията отчита необходимостта от превод за инициаторите на Европейска и гражданска инициатива. Ние предлагаме подобно, подобна услуга, включително и на приложенията. По този, от тук нататък държ, държавите членки ще могат да участват по-активно. До сега те са участвали само а, в техническите аспекти. Също Същевременно в предложението обаче както казаха някои прежде говорящи, в предложението не са включени достатъчно предложения относно проследяването, осъществяването на самата инициатива. В това проследяване трябва да, да участват всички заинтересовани страни включително, разбира се, и инициаторите. Както знаете, Европейския економически и социален комитет ам, кани инициатори на европейски граждански инициативи, на семинари, тематични дискусии и други като обсъждаме включително и съдържанието на самите инициативи. Е, смятаме, че трябва да се създадат и допълнителни е, възможности и условия за диалог, включително и след приключване на инициативата. А, ако искаме да бъдем чути от е, гражданството, европейските граждански инициативи трябва да се обсъждат от Европейския парламент и да се внасят в пленарна зала. Е, е, европейските институции трябва да се е, преразпределят е, между институциите, що се отнася до Европейската гражданска инициатива, за да се избегне сегашното положение, в което е, комисията и е оценител и ментор. Е, като Европейският е, економически и социален съвет би могъл да поеме ролята на ментор. Бихме искали, смятаме, че е, Европейският парламент трябва да продължава да организира публични изслушвания, като някои от тях биват посветени на европейските граждански инициативи А, също така в предложението трябва да има повече изисквания към комисията да аргументира отказа си да регистрира дадени европейски граждански а, инициативи. Добре е да има възможност за частично регистриране, но също така смятаме, че единното регистриране трябва да бъде запазено. Също така смятаме, че преразглеждането на а, инициативите трябва да става на 3 години, а не на 5, както е залегнало в а, предложението. От тук нататък бихме трябва да спомена, че от 2012 година ние всяка година организираме е, ден, ден на Европейската гражданска инициатива. Е, по този начин е, подобни, тези инициативи са винаги приоритет и на дневен ред на нашата институция и се надяваме, че другите институции ще отчетат правилно услугите, които ние предоставяме. А ние сме готови да работиме за разширяване на диалога и за, и за включване и на другите институции. Бих, бих искала да ви покана на следващата на следващото обсъждане, което ще се проведе на 10 април тази година. Вън можете да се запознаете с програмата. Ние също така на, нашата, на нашето плена, пленарно заседание ще обсъдиме състоянието на нещата до сега. Демокрацията означава, че гражданите трябва да участват в оформяне и изпълнение на политиките. Те не са само избиратели. Демокрацията трябва е, да има последици и да се е, отразява в ежедневието им. Затова е, европейските граждански инициативи спомагат за това, за това нека да се възползваме от възможността да им дадеме необходимата видимост и да ги разширим. Аз сега давам думата на господин Рудигер Бугерт, който е чест, чест, чест наш а, гост и представя Европейската комисия. Служите се внимателно това, което има да кажа. Много благодаря за вашата покана да участвам в а, тази толкова полезна среща и публично изслушване. Благодаря им на колегите, които се е, изказаха. Чухме важни неща, но винаги елементите, познатите елементи можем да ги разгледаме от различна гледна точка. Ще се спра на основните въпроси. Предложението на комисия е, цели, разбира се, едно подобряване на този регламент. И Идеята е всъщност е гражданската инициатива, европейската гражданска инициатива да бъде по-достъпна за повече хора и съответно да не представлява такава голяма тежест за гражданските и да се постигне е, пълния потенциал на този инструмент е, за увеличаване на е, демокрацията, на участие и така нататък, ние следваме два мотива. Тоест, първо да гарантираме за максимален брой инициативи, да бъдат регистрирани и съответно да бъде постигнат, преминат прага от 1 милион подписа. И като представител на комисията за мен е задължение, но и аз лично искам да кажа, че комисията е ангажирана с това предложение, то да бъде успешно. Става въпрос само за регламента, но и за последващите действия ние предлагаме някои изменения. Първо искаме да намалим прага на възрастта на хората, които могат да се подпишат. На 16 годишните също да имат право да се подписват на такива инициативи, което разбира се е много важен елемент и това е политическа стъпка. И по този начин мисля, че ще дадем възможност на повече хора да участват и ми всички представители на всички институции от ляво и отясно тук седящи до мен ще ме подкрепят и ще кажат, че това е стъпка напред. Второ, на първа фаза бихме желая да подпомагаме организаторите, като а, предложим система от мерки. А, например, те да си създадат интернет страница, а също така и а, да се въведе платформа за сътрудничество, която да подпомага организаторите, те да бъдат един вид, да има един вид да се определи ментор на организатора на инициативата. Това ще се обсъди, но смятам, че колегите, участващи в консорциума, имаха доста опит в инициативите и те предложиха това. И Разбира се, тези платформи ще предоставят съвети, и информация как успешно да бъдат организирани кампаниите, за да могат те да доведат до успех. Също така. Е, сега, разбира се, първото препятствие е да се съберат подписите и, и ние също ще предоставим информация на организаторите как да се справят с а, това първо препятствие. Ние сме предвидели възможност в рамките на месец, след като получим предложението, на ниво, техническо ниво, не на високо политическо ниво, ние, например, да а, изпратим документ, ако има някакви проблеми, които ние сме а, видяли, и съответно организаторът а, ще има възможност по този начин той да редактира своето предложение и отново да го изпрати на комисията. И смятаме, че това е доста сериозна гъвкавост. И Друг елемент, който сме предвидили е частична регистрация. През последните три години сме имали такива 17 е, е, регистрации. Една от тях е отказана, е отхвърлена, именно спрете Брексит, стоп Брексит. Така че почти имаме 100% успя, успеваемост на а, внесените предложенията. Освен това, предлагаме един буферен период за регистрация, който възлиза на 3 месеца, където организаторите сами могат да преценят дали да продължат с инициативата или не. Този 3-месечен период според нас е доста разумен, защото комисията предлага също така и безплатна платформа за регистрация – комисията ще е, поддържа тази платформа. Освен това сме опростили и изискванията за събиране на данни. Всичко това, цялата тази информация е качена на а, интернет страницата. Към момента са някъде около 13 различни модела за събиране на данните. Ние предлагаме два. И държавите членки трябва да преценят кой от два модели за събиране на данни биха желали да въведат. Чухме вече проблемите от е, ораторите, че изискванията са различни за е, събиране на данни от гражданите, когато подписват е, петиция и инициатива. Очевидно, че комисията вижда правни и политически предимства на този инструмент – и а, ние приветстваме всички идеи, които могат да обогатят нашето предложение. Правната служба, между впрочем, на парламента също подготвя а, становище и ние приветстваме а, подкрепата на правната служба. Така че това ще а, подобри а, правната издържаност на а, а, текста. И честно казано, трябва да бъдем откровени спрямо гражданите и спрямо всички институции. Защото ние живеем в демокрация, където върховенството на закона трябва да се спазва и комисията е пазителка на закона, пазителка на договорите. с внимание и интерес и слушах всички предложения тук на това изслушване. Дебат съществува тогава, когато има различни виждания и това е хубаво да има различни виждания. Нашето предложение е, предвиждаме нотифициране, уведомление на всички е, органи от економическия, социалния комитет, на всяко едно ниво ние да информираме парламента и така нататък да информираме. Е, институциите, а също така и е, предлагаме е, намаляване на е, фазите за времето за разглеждане, като се предвижда дебат. Имаше предложения за укрепване и увеличаване ролята на парламента. Бяха интересни предложения, а също така и включване на националните парламенти и разбира се, парламента може да се намеси на всеки един етап, ако сметне това за необходимо. Така че ние напълно подкрепяме тези предложения. Положете, позволете ми за една минута да се спра на някои ограничения. Определението за законодателен акт и промените на а, за договорите. Ние не желаем да ограничим, а, стесним определението за законодателен акт. Напротив, според нас то е доста а, широко. А, имаше няколко а, случая, които се разглеждаха връзка с това в Европейския съюз, в Европейския съд, извинете, и всъщност само едно от тези дела комисията загуби. Така че а, не искам да кажа, че ние правим всичко правилно, но мисля, че две трети от спечелените дела все пак а, говори за това, че а, се движи в правилната посока. А, по другия въпрос за допустимостта на предложенията за инициативи и формуляра. Като европейски служител и като а, човек, Малко ме обиждат нали, тези изказвания нали, за това, че ние монополизираме. А в хоза на дебата всъщност са предвидени тези правомощия. Защото а, не може организаторите да се изисква да съберат 1 милион подписа и след това комисията да каже, че това е недопустимо. Идеята беше всъщност да има връзка между а, началото и края на целия този цикъл. По-скоро се прави а, политическа оценка, а не оценка на а, допустимостта, критериите за допустимост. Ако тази оценка се прави от друг орган, то в крайна сметка комисията, съгласно договора, трябва отново да направи такава оценка. Това е за наша задължения съгласно договора. Така че комисията има последната дума. Дали една гражданска инициатива ще бъде регистрирана или не? Така че ако се включи междинен орган, това ще породи повече разходи. Трябва да помислим за други инициативи, ако настоявате да има друго звено. Оборимата позиция. Е, Обсъждал съм въпроса с колеги вече, колеги също така от членове на Европейския парламент и така нататък. В крайна сметка комисията има изисквания, които трябва да спазва. Разбира се, тези изисквания а, са част от а, а, нашата програма за по-добро законотворчество, по-добро и ние възнамеряваме да подобрим всички законодателни актове, следвайки принципа за субсидиарност. Вече имаме успешни инициативи. Някои от вас казаха, че не всичко следва да бъде регулирано на европейско ниво. Това не означава, че ние автоматично, ако има някакво успешно предложение, ние трябва да направим законодателство или да излезем с законодателна инициатива по него. Не, това не е така. Нека да бъдем открити всички ние, които общуваме с гражданите, можем да подкрепяме инициативи само тогава, когато те не са отхвърлени. В противен случай няма да гарантираме правна сигурност. контрапродуктивната инициатива, може, ако ви отхвърлите много успешна инициатива, то ще възникне контраинициатива. И това ще бъде един дебат, който ще се води в рамките на 20 години. Нито комисията, и предполагаме и нито съвета, и нито парламента а, ще бъдат заинтересовани от подобен сценарий. Това по-скоро ще а, постави в опасност функционирането на този инструмент. Надявам се, че спазих времето. Благодаря ви. Благодаря ви. Имаме пример от Финландия за браковете между еднополовите бракове. Сега, господин Шопфлин, имате думата от името на НП. Благодаря ви. Благодаря на нашите гости и за техните изказвания. С огромно внимание изслушах колегата от е, ЕСИКА. Благодаря и на представителя на комисията. Понякога, разбира се, ние не сме много гостоприемни спрямо а, е, комисията. Мисля, че това е част от вашата длъжностна характеристика или от нашата длъжностна характеристика. Че не ни се сърдете. А, имам няколко коментара. Правосъдието, естествено, трябва да бъде е, изпълнявано. Става въпрос за независим орган, който трябва да се изказва. Това е първото, което из... про... Про... относно е, инициативите. По... Второ, оборимата презумция. Ако няма друг начин, официален, то поне неофициално да се вземе предвид принципа на оборимата презумпция. Скоро политическа гледна точка, не от е, правна. Например, ако са изпълнени всички критерии. Второ, прозрачност на финансирането. Например, има хора, които с 50 цента дават, даряват или 50 евро и така нататък. Да речем, може някой да каже, че един подпис струва 1 евро и така нататък. Какво искам да кажа с това? Естествено, че една инициатива се нуждае от доста повече пари. ако инициативата желая да се превърне в, желаем да се превърне в един успешен и демократичен инструмент, ще трябва да се гарантира финансиране. И затова а, се обръщам към комисията. Моля ви, бъдете щедри, великодушни, когато тълкувате нашите изказвания. Не толкова стрикни. По-скоро Комисията в миналото по-скоро беше много по-стрикна, отколкото великодушна. Благодаря ви. Виждам, че имаме посетители от Броцо, Италия които за малко останаха в нашата група. Нашето изслушване е открито за посетители. Благодаря ви за това, че ни посетихте. Много успех, ако оставите в Брюксел или без значение дали се връщате в Италия или продължава визитата ви тук. Сега, Ярък има думата. Благодаря, госпожо председател. Продължаваме по същата тема. Какво можем да направим така, че гражданската инициатива да не бъде обсебена от някакви е, конкретни интереси или от някои приятелски настроени към нас е, държави, като Русия? Нуждаем се от съответните ресурси, за да можем е, да избегнем това. Е, нуждаем се от прозрачност. Бих искал да се спра също така и на кампанията за повишаване на осведомеността. Да, може да проведем публично изслушване за успешните граждански инициативи, да проведем дисциплинарна зала, но това не е достатъчно да се повиши осведомеността. Знае, че в организациите на гражданското общество хората знаят какво се случва в европейските институции, но да направим гражданската инициатива а, позната за обикновения човек а, на улицата, а, това е нещо съвсем различно. Така че питам се, можем ли да направим още нещо? Не знае. Може би вие знаете. It's good to have things up in the air. Добре е да се повдигат въпроси без отговор. Някой желая ли да каже нещо друго преди да дам думата на гостите ни, госпожа Мици? I'd like to um, address the, the representative of the, from the Office of the Ombudsman. Um, I know that a lot of shareholders and I... Въпрос към представителя на омбудсмана. Много заинтересовани страни посочиха, че може би Европейския омбудсман е правилният независим орган, който може да направи оценка на инициативата. Питам се какво мисли представителя на омбудсмана в това отношение. Може ли да ни отговорите? Смятате ли или не смятате, че може да участвате в процедурата по гражданската инициатива? На следващо място. Европейския омбудсман направи много препоръки. Имаше много предложения. Комисията схвана ли същината на вашите препоръки? Благодаря. Сега се обръщам отново към нашите гости. Uh, just very shortly. Съвсем накратко на въпроса за проверката на инициативата? Това е въпрос, който възниква постоянно. И в нашата комисия. Когато говорим с членове, които не работят по гражданската инициатива. Мисля, че няма да ви кажа тайна, ако кажа, че нашата организация е създадена от хора от бизнеса, работодатели, НПО и така нататък. Това са все хора, които работят с работодателите. те ни казват, че когато тези работодатели искат да имат влияние в бизнеса или в политиката, те обичат директно да лобират в парламента, вместо да организират гражданска инициатива, което ще им струва по-скъпо. Така изглеждат нещата от гледна точка на работодателите. Относно повишаването на осведомеността. Именно това правим. Допитваме се не само до организаторите на гражданската инициатива, които събират подписите. Обръщаме се и към обикновените хора. Информацията е налична на всички официални езици информация относно началото на инициативата за събиране на подписи и ние помагаме в това отношение. Kuhn is still pondering his reply on uh, just doing teasing. just teasing. На въпроса на господин Шопфлин. Мисля, че трябва да премерим рисковете нещичко е и е във връзка с допустимостта. Комисията приема официално решение. Може да има жалба и в Европейския съд. Трудно би било за колегата ми от дясно или която и да е друга институция да дублира тази работа. При прехвърлянето на отговорността на друга институция може да загубите много. Така че трябва да се намери баланс между плюсовете и минусите. И всичко това трябва да бъде отразено в регламент. Относно обратимата презумпция. Оборимата презумпция. Презумпцията като цяло. Труден е пътя трябва да се намери баланс между институциите. Относно прозрачността при финансирането, разбира се, искаме да има колкото се може повече инициативи, които да имат успешен край, но не трябва да има непропорционално бреме. Държавите членки трябва да проверяват отделните изявления, декларации за финансиране. Тъй като нямаме доказателства, на които да се базираме, не можем да твърдим, че това е проблем към момента. Така че, с оглед на по-доброто законотворчество и пропорционалния отговор, можем да кажем, че това, което виждаме към момента, работи добре. Ако бъдем информирани за друго, ще прехвърлим информацията към компетентните национални органи. Имаме тази възможност, както и националните компетентни органи. Предвиждат се е, задължения за предоставяне на информацията. И според нас това е пропорционален подход за решаване на проблема. Относно тълкуването на законодателството, През последните три години бяха разгледани много инициативи. Всичко зависи от политическата воля и от желанието за по-различно тълкуване на законодателството. Предложенията на парламента бяха да се засилят последващия контрол, така че комисията да се отчита на всеки един етап – public awareness campaigns are the... Кампаниите за повишаване на осведомеността. Тази година лансирахме такава кампания. Работим в сътрудничество с колегите от Комитета на регионите, поддържаме връзка и с служителите от вашите кабинети. Увеличаваме комуникационната си компания. Получаваме финансиране от парламента за тази година, за следващата година, надяваме се за 2020 година да имаме финансиране, насочваме се към определени ам, държави членки, но кампанията ни е по-обща. Опитваме се в рамките на тези три години да обхванем 27-те държави членки. Yes, thank you very much for the question, uh, Ms. Благодаря ви за въпроса, госпожо Мици. Мисля, че е малко по-рано госпожа Спинели засегна въпроса. А именно, може ли омбудсмана да играе официална роля в процедурата? Обсъждахме темата. Нашата организация и а, е, решихме, че бихме подходили по-предпазливо в това отношение. Омбудсмана е независима институция, полит... тя не е политическа институция, но все пак работим в политическото пространство и понякога излизаме с политически изявления, но все пак сме независима институция. Нашата институция има ясен мандат, а именно да разглежда внесените при нас жалби а, дали може да ни се даде роля за определяне на допустимостта на гражданската инициатива. Какво ще стане, ако в последствие има обжалване на тази гражданска инициатива? Трябва да се помисли. Относно финансовата прозрачност при европейските граждански инициативи. Това е въпрос, който повдигнахме по време на публичното допитване миналата година. В документа на Европейската комисия също е отразена темата, нещо, което каза и Рудигер. Не сме заекли никакви проблеми с финансирането на европейските граждански инициативи. Смятаме, че би било добре, ако Европейската комисия почерпи вдъхновение от регистъра за прозрачност. Там се правят проверки на качеството, проверки на място. И във всеки един момент всеки може да обърне внимание на секретарията за проблеми при прозрачността. Been, uh, uh come to, to uh, uh, might, might not have been come, might not have come to light if it wasn't for Не сме получавали сигнали в това отношение. Но трябва да помислим по въпроса. Да, декларациите на организаторите на европейски граждански инициативи са обществено достъпни. И ако има механизъм, по смисъла на който гражданите могат да посочват всякакви нередности, ми да го направим. Thank you very much. Thanks to all of you. Благодаря ви, благодаря на всички ви. Три изключително интересни е, часа е, дискутирахме. настъпи края на нашата дискусия. Благодаря ви за вашата издръжливост. Останахте с нас целия след обед. Вие дойдохте по-рано това само показва, че темата е изключително интересна и тя привлича вниманието на много членове на парламента, заинтересовани страни, експерти и граждани. А ние сме тук да служим, а не да управляваме. Сега ще видим как ще продължим с този важен преглед. Много ви благодаря. Ще цитирам някои който каза, ако има политическа воля, винаги има и начин. Благодаря ви, приятна вечер. Колеги, вие обаче ще трябва да останете в залата. The same goes for you, Mr. Bogart. We need you even. Господин Моргет, за вас се отнася. Трябвате ни за следващата точка от дневния ред.

Okay, Jarek, are you ready to go? How was it? Готовили сме да продължиме? Както казва Обама, зареждай и бягай. Сега, кажи какво как мислим по становището на Европейската комисия. Ти си докладчик, знаеме процедера. Ако искаш да, да, да спре на, да се спреш на някои ключови елементи. Направи го, но мисля, че всички знаят на къде да отидат. Така. Нека да погледнем набързо да кажа какво мисля за това становище, както си спомняте, когато бях назначен за докладчик, много политически групи казаха, че искат да сътрудничат при изработването на това становище. Аз намерих, че това е наистина много интересно и наистина вече организ... още през януари организирахме обмен на мнение по становището. Всички колеги така да, дадаха а, предложения, а очаквам техните изменения до 1 май, марта. Знаеме, че Европейската гражданска инициатива се провежда вече от няколко години, обаче е като че ли е зациклила, тъй като има известни проблеми, с които се сблъскват европейската гражданство. А, ние искаме да, да развиеме и, спом... и спомогнем, защото комисията на предложението на комисията наистина да подобри състоянието на нещата и да улесни провеждането на тези инициативи. Проведахме техни, техническо заседание, на което разгледахме техническите аспекти на предложението на комисията. Аз регламента за ЕГИ е, като цяло ще укрепи и задълбочи ролята на Европейският парламент е, в е, като цяло в демократическия живот в Европа подготвяйки моето установище, стъпих на пред, предишни мнения и становища по гражданска, Европейската гражданска инициатива, представени тук, включително изслушвания, провеждани от нашата комисия за да видим дали наистина все още сме наистина в течение и а, на нещата. А, вслушах, а, вслушах се също така в а, виждания, представени от различните заинтересовани страни. Като погледнем днешното изслушване, и ако се изключите вие, госпожо председател, и и двама-трима имаше практически никой. Практически нямаше никой в залата, а изслушването беше много интересно и аз е, намирам, че получихме много е, полезна информация. Това обаче никак не ми харесва. Но това е, това е, това е друг въпрос. Е, това въжи, между другото, и за повечето изслушвания. И просто няма никакъв смисъл да организираме подобни изслушвания, ако на тях не присъства никой. Но хайде ще обсъдим този въпрос друг, друг път. Така, в подгова в процеса на подготовка се позовах на, четв... на член четвърти комисията е, относно информацията, която е, предоставят държавите членки и комисията, както и член 6. Е, предложението на комисията включват препоръки и мнения, които бяхме отправили и преди това. И затова ще се спра само на аспектите, които биха могли да бъдат подобрени. Аз мисля, че при всички случаи има начин за подобряване функционирането на този важен граждански инструмент. И това, ще, и това ще се обсъди по време на заседанията с докладчиците в Сянка. Сега, 1 март 3 часа след обед и е крайния срок за внасене на на а, измененията, но ще, и ще гласуваме през април. Но при всички случаи смятам, че ще бъдем така в един, в унисон, тъй като става дума за един много важен доклад а, на много важна тема. Марлин под, подкрепям много от аспектите, които бяха представени и и включ, включително и всички изменения, включително това да се изясни какво, е, е какво може да представлява групата инициатори, това, че тя може да се превърне в юридическо лице, да се изяснат нещата, свързани с тяхната наказателна е, отговорност, е, създаването на платформата от страна на комисията. Това са на, наистина все аспекти, които предложени от комисията, които подкрепям. Но същевременно трябва и да поздравя господин Валеса за неговата работа, защото този доклад е наистина една отлична отправна точка за по-нататъчна дискусия и смятам, че с а, измененията наистина ще обогатиме е, този документ, който е от огромно значение за е, демокрацията на участието. Но бих искал до малко допълнителна е, до информация относно офлайн помощта и предоставяне на информация. Какво точно имате предвид? А... Аз смятам обаче, че трябва и някои неща да бъдат изяснени. Някои от проблемите наистина бяха изтъкнати по време на из... изслушването. Дали могат ли граждани на други държави да подписват? Просто трябва да, да бъде абсолютно ясно, че всички, които, независимо къде живеят в Европейския съюз, могат да подписват. Тук се говори за превод, но а, хубаво, но и ще, ще има ли някакво ограничение в броя на знаци, знаците? Но и ако, и ако, и ако има, не, има подобно ограничение, в един език са нужно много по-малко знаци, а при превода са, но, са, но, текста става много по-дълъг. Също така превода на приложенията, те понякога са от по-голямо значение, отколкото самите е, самия документ. И и какво е извън правомощията на комисията? Какви а, действия може да предприеме комисията? Това са неща, които трябва да бъдат а, изяснени. И да, може би да се допитаме до правната ни служба. А, също така, а, частичната регистрация, нещата трябва да бъдат абсолютно и яс, ясна да видим до как, по какъв начин можете, може да се проследява напредъка при частично регистрирана инициатива. А, и още нещо. Новите разпоредби относно събирането на а, подписи онлайн. А, и включително е, достъпа на хората с увреждане, защото тези хора в никакъв случай заради увреждането си не бива да бъдат лишени от достъп до този тъй важен инструмент. Нека сега да чуем а, нашия докладчик, който разбира се да а, но преди това Беатрис има думата. Благодаря, госпожо председател. Първо бих искал да благодаря на господин Валеса, нашия докладчик, за отличната работа. И бих искала наистина да поздравя и комисията за предложението, защото мисля, че много от промените са а, положителни и че наистина ще спомогнат а, за увеличаване на демокрацията в Европейския съюз. И de todo aquel que pueda cumplir unos requisitos que ya de por sí son complicados. Desde mi grupo, desde el... Също така и това, че се упростява начина на регистриране. Може моята политическа група при приветства предложението за намаляване възрастта за участие. Важно е младите хора да могат да участват в тези демократични, демократичното участие. Също така Смятам, че е положително предложението на комисията а, да подпомага на инициаторите при събиране за получаване на информация, създаването на онлайн платформата, възможността да бъдат събирани подписи онлайн. Всички тези аспекти само ще подобрат и ще спомогнат за разгрешението на този инструмент. също, също, също така е нещо, нещо, което един въпрос, който зададахме в началото. Примерно, а, в сградите на комисията и на парламента в, в съответните държ, държ, държави членки да се използват защото в крайна сметка е, парламента е така нареченото единно гише на европейското гражданство и нашите представителства в офисите на Европейския парламент трябва да играят същата роля в, е, в отделните държави членки. Може би ще трябва да им се предоставят е, допълнителни е, средства за, за спомагане е, разгръщането на тези инициативи, но те трябва да бъдат използвани. И ако наистина искаме да оптимизираме демократичния потенциал на европейските е, инициативи, трябва да приведеме е, законодателството към съответните изисквания. т.е. да има повече е, мерки, позволяващи проследяване напредъка и приложението и изпълнението. и ние да бъдеме онези, които да организират целият процес на проследяване на изпълнението за да, за да може е, в е, цялата извършена работа наистина да бъде видима и е, представена на гражданството. И също така е, успеш, успешните е, инициативи наистина да бъдат обсъждани в пленарна, в пленарна зала. Може би комисията, коми, комисията може да каже, да, да, да, да, да дава предложение в какъв момент и кога и така нататък но мисля, че наистина пленарната зала на парламента е, тази, е точно мястото и форума, където трябва да се обсъди е, да се обсъдат успешните инициативи. И също така, що се отнася до регистрирането, трябва да вземем предвид решението на съда и комисията да си вземе бележка за причините, поради които е, нейното решение бе отхвърлено от, е, от е, съда. Защото наистина Европейската гражданска инициатива е един инструмент, който може да се подобри в името на демокрацията. Елеонор. Си, грация. Да, благодаря ви. Аз също искам да благодаря на колегата Валеса за неговото становище по този толкова важен за всички нас инструмент. Можем да установим, че е възможно действително да подпомогнем комисията да изготви новото предложение, съобразявайки се с предложенията на различните заинтересовани страни. Разбира се, че не можем да задължим комисията, но се надяваме поне да я убедим. Особено изхождайки от член 11 и определението за законодателен акт. Така че е хубаво да се направи задълбочен анализ на това определение и последствията. Така че парламента може да изготви становище или съобщение и така нататък за и да бъде представено на вниманието на комисията. Позволете ми да се спра на три важни, според мен, аспекта. Първо, регистрирането на инициативите. Първо трябва да се гарантира обективен анализ на критериите за допустимост. И смятам, че а, тази задача трябва да остане в рамките на комисията, тази роля – като разбира се, системата може да бъде подобрена и ние можем да направим предложения за това. Например, комисията може да покани външен консултант, който да внесе опит от сферата на конкуренцията и този консултант да бъде напълно независим. така както, например, това е разписано в етичния кодекс за всички е, европейски служители, за да не се стига до конфликт на интереси. Бях, беше повдигнат въпроса днес многократно за евентуални изменения на договорите, например член 48 а, ние сме готови да изготвим предложения за изменения. А, що се отнася до изслушванията, смятам, че те винаги следва да бъдат организирани от парламента, като разбира се ще бъдат представени пред, а, всички органи а, на Европейския съюз, комисията и, и а, така нататък не е лоша идеята да се включат по-активно националните парламенти в процеса на селекция на гражданските европейски инициативи. Те също са представители, преки представители на европейските граждани. Изслушването, например, може да се организира на по-късен етап. След като вече е събран а, опит и за да се прецени а, тогава да при, дали, например, следва да се предвидят следващи действия на гражданска инициатива или не. Като винаги трябва една инициатива, разбира се, да, се, да изхожда от обществения интерес. В никакъв случай не бива да се допускат инициативи, които обслужват частни интереси. Тук става въпрос за опазване на обществения интерес и опазване на а, европейското право. Благодаря ви, господа Балина. Парала, сеньора Гунева. Благодаря. Не, не можах да присъствам на целия дебат. Бих искал да благодаря господин Валеса за доклада и измененията, които предлага в името на напредъка на демокрацията в Европейския съюз. Демокрацията, която извървя много път след Лисабонския договор и с Европейската гражданска инициатива. Сега, както беше казано, има доста проблеми, свързани с а, събирането на подписи, липсата на информация, липса на а, реклама, на рекламиране, на видимост. както и недостатъчната не информация предоставена от комисията, заради което омбудсмана е трябвало да се самосезира и да провежда разследване по собствена инициатива. Сега, смятам, е, промените, които предлага комисията са добри, включително обаче трябва е, да е, участваме и ние за организирането на обществени запитвания, възможност на всички да участват и да да се включват в тези инициативи и то не само онлайн повече прозрачност, повече упростяване на, на процедурите. Това е което очакваме от становището и смятам, че това ще бъде и общо приетото общоприятата позиция на парламента. Благодаря. И преди да дам думата отново на господин Богърт, благодаря ви за това, че седяхте с нас. Надявам се, че, че не, не, не, не бяхме толкова а, така лошо настроени, че ще дойдете отново на дискусия с нас. Не, не, напротив, никак не беше мъчително. Повечето от а, проблемите а, ги споделяме. Искам да, да се спра на превода. броя на знаците ще бъде между 8000 и 11 000. Ограничаваме е, броя на знаците, просто защото целта е, е текста да се събира на една страница. Така че същото, същото въжи за, за приложенията. Така че, тъй като трябва да има и а, съответните обяснения, свързани с защита на данните и така нататък, нещата трябва да бъдат прегледни. Разбира се, винаги бихме могли да бъдем малко по-щедри, но това ще е, има е, последици за е, начина по който ще се разглеждат и самите е, документи. А, и нека не, а, не, не забравяме същевременно, че а, е, знаците е, и е, надписите не трябва да бъдат прекалено малки, защото има хора, които не могат да ги видят. Дори аз имам вече известни проблеми с зренията. Сега. Ком, ком, знам, че ком, комисията беше много многократно нападната за това, че има е, възможност да отхвърли е, дадена регистрация или да откаже регистрация. Причината, поради която не сме разписали прекалено е, строго и точно е, условията и аргументите, е за да не бъдем прекалено стрикни и в последствие съда да каже, че това не влиза в обхвата и така нататък. Така че е, много е, много е трябва много да, да внимаваме, за да не ограничи не допълнително обхвата. И в, край, в крайна сметка целта е ние да сами да си създадеме а, юриспруденция, която да бъде а, проследявана и която да бъде наблюдавана от а, съда, но за да. А, о, улесниме а, работата за всички. Също така споменах и проследяването от страна на парламента. Разбира се, това да вие тук ще решите как ще действате. има различни, раз, различни начини, по които горещите и злободневните теми да продължат да бъдат приоритета. приоритет. Yes, there was one point on the, on the, on whether or not... Един въпрос за провежданията на изслушвания. Да, обмислили сме подобна възможност. Дали това е възможно в рамките на комисията? Очевидно е, че нашия кабинет комисаря разглежда повече въпроси от компетенциите на конкурентно способността и тъй като не може съответно служители на комисията вземат окончателна позиция, тъй като са служители на комисията в крайна сметка. Въпросът е как да направим нещата по-малко сложни. И в крайна сметка съдът е този, който може да изиска от комисията да се отчита. Двумесечният е, период е твърде кратък. И това видяхме и в последния случай, е, който имахме, който разглеждахме. И е, разбира се, ние трябваше да изтълкуваме някои от предложенията, които а, а, трябваше да тълкуват а, тези предложения Понякога е, ние е, каним външни е, юристи, така че те също обсъждат досиетата, дали отговарят на критериите за допустимост или не. Понякога става въпрос за правни въпроси, за институционални въпроси. Така че от правна гледна точка това е, разбира се, основен въпрос, а именно срока. Така че като организатор на инициатива, вие трябва да сте сигурни, че в крайна сметка ще отговорите на критериите, ще изпълните критериите за допустимост. Последните три години нямахме отхвърлени инициативи, освен тази за Брекзит, което разбира се е успех. Така че ако решите да организирате инициатива, вие можете да намерите всички елементи в регламента. Благодаря ви, Ярик. Желаете ли да добавите нещо? Благодаря. Искам да подчертая важността на Европейската гражданска инициатива и за нашата комисия. Защото с този инструмент ние можем да подпомогнем за създаването на европейско законодателство. Този ред на мисли, искам да се спра на някои от въпросите, които са под форма на изменения и които бяха споделени тук. Това са физическите точки за контакт. Трудно може да се повярва, но в днешната ера на онлайн и така нататък, има хора, които не разполагат дори с мобилни телефони. Така че нашите членове, например, на, на парламента, също могат да бъдат физическа точка за контакт в своите кабинети. И това може да бъде на доброволна основа. Ние можем да окаражим нашите членове, тези, които се интересуват повече от гражданските инициативи. Това е една идея. Можем да я обмислим. Имаме такова изменение т.е. да окоръжим членовете на нашия парламент да станат физическа точка за контакт. Благодаря за сътрудничеството. Аз знам, че ще имаме двустранни срещи по повечето въпроси и по измененията и съм убеден, че това становище може да се превърне наистина в много добра основа, която да бъде подкрепена от всички. Внимавайте, внимавайте! Вашия кабинет може да се превърне в точка, физическа точка за контакт. Аз нямам нищо против, казвам господин Валеса. Да, благодаря ви. Искам още веднъж така да спазя процедурата. Днес проведохме разискване по това, този проект за становище. Срокът за измененията е на 1 март 15 часа. Гласуването тук в комисията ще бъде на 24 април, а в АВКО на 24 май. Това е всичко. Още веднъж благодаря за вашето участие тази интересна тема, разглеждана днес след обед. Утре координаторите ще се срещнат в 9, а останалите в 10.30. Благодаря ви!